Good afternoon, colleagues. Um, we can begin this afternoon. Здравейте, колеги! Можем да започнем с дневния ред на днешния следобед от точка 25, а именно борбата с корупцията и съответната а, резолюция. Докладчик е Лаура Ферара и на последното решение е да има организиран комитет – с цел да се препоръчат ключови мерки и въпроси. Всичко това резултира в резолюция от октомври и сега се действа с цел приоритизиране на областите в ключовите приоритизиране на дейности в ключовите области и борбата с организираната престъпност. И сега ще дам думата на колегата Ферара, за да представи своята е, работа. Имате думата. Благодаря, господин председател. Здравейте на всички. Нека започна с благодарности към е, добърщите сянка за техните е, предложения и полезните коментари, които направиха в последните заседания на а, а, докладчите Сянка. Днес ще работим по а, този документ, който очертава целите за постигане. Имаше първоначално един а, доклад, а, който беше свързан с резолюцията от 2011 и 2013 след а, приключване на работата на а, комисията Крим и а, очертахме а, същата времева рамка и същите правомощия като първоначалния първоначалната комисия Крим и очертахме и съответните цели не искахме да стигнем да постигаме резултат с някакъв недостатъчно ясен доклад. И така ще видите целите в нашия междинен доклад и как смятаме, че можем да се предвижим, предвижим напред. Разбира се, много сме доволни от коментарите и предложенията, които вие сте направили и ще направите. И така, организираната престъпност, корупцията като явление ни карат да се спрем на липсата на информираност за сложността на този проблем. Борбата с организираната престъпност не е някакъв правен, юридически проблем. Това е преди всичко проблем на културата, възприятията на гражданите е, са тук важни, защото те понякога не са наясно с е, сериозното естество на е, подобни решения, поведения и дейности. Липсва им формираност и а, липсва съзнание за това колко са опасни тези организирани престъпни групи. И смятам, че трябва наистина да разгледаме и а, структурите на тези а, организирани групи. Те се а, са почти като някакви международни корпорации, изнасят дейност в различни държави, за да постигнат по-ефективно целите си и да продължат да се занимават с това, което се занимават, без никой да ги притеснява. И това се случва именно защото липсва общо законодателство. друг, друга е една същност на тези а, организации е, че те са успяли да инфилтрират и економиката някои държави членки. Тоест ние трябва а, да разгледаме сериозно въпроса как а, тези неправомерно придобити а, средства се а, вливат в реалната економика. Така че тези криминални организации са пуснали при пипалата си в не само местни организации, местна власт, но също и но и в администрации на по-високо равнище. Ето защо трябва да разглеждаме двата феномена, двата явления заедно корупцията и организираната престъпност а, те са двете страни на една и съща монета. Има реципрочност в а, а, тяхното появяване и много често корупцията е чисто и просто инструмент, а, използван от а, а, организираната престъпност, за да се инфилтрира в а, реалната економика, в администрацията, в политиката, ако щете, така че да пренасочат и инвестиции, да се възползват от а, фондове и да се изкривят а, правилата, конкуренцията. А, и а, така, отново, напомням, има а, голяма разлика в законодателството на държавите членки, което правят а, задачата за превенция още по-трудна и така не може да се предотврати този феномен. Така че а, е, не можем а, е, ефективно да работим с едното, ако не работи и другото ефективно. Трябва наистина а, е, да действаме, когато видим системна корупция, да бъдем по-прозрачни да разпространяваме а, културата на законосъобразността в Европа, така че да възстановим взаимоотношението правило изключение, което в момента е обърнато. В момента, като че ли хората го приемат за даденост, когато видят, че има а, някаква организирана престъпност в една администрация. Не са изненадани. А, да видят а, такова нещо. Не, не са изненадани от това, че престъпността е навсякъде в Европа, минава граници. А, но европейските граждани също имат своите права. А, така че трябва да възстановим реалните съотношения между а, правилата и изключенията. Трябва правилата да се спазват, а пък тези а, корупционни и а, явления на организираната престъпност да бъдат изключени. И така, разгледахме документа най-общо и после а, очетахме някои специфични възможности за намеса на основата на приоритетите, които сме определили в а, настоящето. На първо място организира престъпност и иммиграция, организирана престъпност и околна среда, организирана престъпност и корупция при използването на обществени средства. Това са трите приоритета. По първата област, организирана престъпност и околна среда, ще се концентрираме върху а, каналджийството, използването на обществени средства за миграция, а, също приемните центрове за търсещите обежище, принудителния труд, проституцията, съвременното робство, една много сериозна поредица от области, където а, организираната престъпност и корупцията са доста навлезнали и видими. изобщо са като едни съвсем добре развити предприятия по околната среда и организираната престъпност искаме да разгледаме това, което наричаме екомафия. Техните неправомерни дейности, техните екопрестъпления, които нарушават правата на гражданите не само в економиката и правото на здраве и а, също така виждаме колко често те се намесват в дейността по а, управление на отпадъците и а, трябва да направим необходимото за превенцията за, на екологичните престъпления. Тъй като мерките, които имаме в момента, а, явно не са ефективни и всъщност костват немалко средства на гражданите. А, в, всъщност а, мерките по наказателните мерки в момента, които се предприемат, са срещу държавите, които не спазват екологичното законодателство на Европейския съюз, но тези наказателни процедури, както знаете, не възстановяват законосъобразността. Всъщност те просто налагат някаква глоба на виновните държави за това, че не прилагат или прилагат не както трябва европейското законодателство. Така че, ако погледнем от гледна страна на европейския гражданин, той е едва ли не два пъти страда от това престъпление. И на следващо място това представлява и злоупотреба с обществените средства. Това е, за съжаление, една основна дейност на престъпните организации. корумпирани обществени власти по този начин разпиляват и пренасочват средства. В резолюцията от комисията Крим идеите, които са очертани там, все още са на дневен ред, но няма достатъчно последваща дейност. Трябва да проследим средствата, поточ, финансовите потоци и тук става въпрос и за конкретно европейски е, пари. И накрая, препоръките, които бихме искали да подадем заедно с този доклад, мисля господин председател, трябва а, е, тук да а, е, включим защита на даващите информация и сигнали. Не, Също така защита на различните други категории, подаващи сигнали за корупция и организирана престъпност. Изобщо като цяло доста а, сериозно ниво на защита трябва да а, а, изработим, така че да има и а, социална употреба също така на конфискуваните активи. Тези а, мерки са изключително важни, ако искаме да се борим с организираната престъпност, трябва европейската политика за използване на конфискувани а, активи от организирана престъпност да бъде засилена, така че да се свържат националните организации, които се занимават с такива а, средства, активи, конфискувани от организирана престъпност, така че да се а, включат те в сериозни социални проекти. И всичко това можете да намерите в работния документ. Аз просто очертах структурата му. И съм с нетърпение чакам да чуя вашите коментари и предложения тук от колегите, така че да подобрим първоначалния вариант на документа още повече. Благодаря много, казва председателят. Имаме някой от докладчиците в сянка сред нас. Натали Гризберг е докладче сяка за АЛДЕ. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на Лаура Ферара за представенето. Като докладчик в Сянка бих искала да включа няколко елемента. На първо място да подчертая колко е важен документа, който Лаура ни изпрати. Аз го получих на френски вчера, с нощи. Поздравявам и другите, които са работили по него. Много включваща работа, наистина. Много изпреварващо с различните докладчици в сянка. Изобщо много добра изходна точка за нашата работа по този изключително важен въпрос. По формата и основата, целта на доклада е много важна и аз благодаря на Лаура за това, че изрази тази готовност, която след това ще се превърне в конкретика и така, нейната готовност да се концентрират всички елементи а, на доклада по няколко приоритетни елем, а, въпроса, така че а, спомняте си 2013 прият постигнатите доклади, документи сред доклада Яколино, също председателя на комисията Крим. Имахме и друг доклад с инструменти, а в същото време всичко, което искахме тогава, можем да си дадем въпроса какво всъщност се получи с всички последващи действия, като а, голяма част от а, предложенията останаха само на хартия. Надявам се да няма и такъв риск сега. Работата в нашата комисия а, да приоритизира така, че да сме сигурни, че и държавите членки и комисията ще реагират реално по тези фундаментални а, елементи. Що се отнася до формата, подкрепям идеята за стратегията на Лаура, а именно да се избегне някакъв подробен списък и изброяване на неща, който никога до нищо не води, а по-скоро да се концентрираме а, по няколко основни а, цели. Също така искам да поздравя и да благодаря на Лаура за това, че има нужния акцент върху разликата между а, различните а, нормативни системи в държавите членки. Макар, че не е нещо ново, това е важно тук да се подчертае, тъй като е свързано с използването на всички инструменти, очертани в доклада. Искам също така да поздравя и акцента поставен и който тя а, припомни. Нашата група е особено доволна от трите а, връзки, които се правят и приоритета, организираната престъпност и миграцията, и екологията, и корупцията, и също така използването на обществените средства. Искам да подчертая и интереса ни за това да има нужното в документа за а, а, защита на а, свидетели, защита на подаващи сигнали, подаващи информация за корупция. Това е нещо сравнително ново, но смятам, че е много важно да се постигнат тези цели ще имаме възможност да работим а, по доклада, а, но мисля, че е важно да а, подчертаем един елемент, свързан с а, фискалната а, област, с а, финансовата област, с. А, различните данъчни обежища и тяхната целесообразност, защото организираната престъпност няма граници и нашия отговор, нашата реакция също така трябва да бъде без граници. Наистина има неотложност в това отношение на европейско равнище, да използваме инструментите, които са на разположение на европейско равнище, така че не знам всъщност точната цифра, но мисля, че толкова а, са а, големи данните, цифрите, вече говори се до 100, за 110 милиарда като приходи в Европа, печалба на организираната престъпност. Не знам дали са точни цифрите, но така или иначе са много впечатляващи и смятам, че макар да е трудно да се включат всички тези мерки, макар да е толкова трудно да се направи европейския, да се създаде европейския прокурор, вече 30 години говорим за това, трябва държавите членки да се организират около а, цялата тази а, идея, както се каза и сутринта по време на дебата ни за а, антитероризма. В Европа трябва да реагираме на тези а, а, престъпни а, действия, защото а, а, е, това е единствения начин да видим Европата, за която сме работили. Благодаря. Редица докладчици всяка сега искат думата и няколко други колеги. Започваме списъка с Илияна Йотова. Заповядайте. Благодаря ти, Клод аз искам да поздравя Лаура за добре свършената работа и за този работен документ, който ни представи и който е много изчерпателен. Преди няколко дни ние имахме едно съвместно заседание на докладчиците в Сянка, заедно с основния докладчик и всички заедно приехме тази структура на бъдещия доклад. В началото да има едно въведение, след това да има нашите приоритети и накрая препоръките, които искаме да дадем. А, в своята работа аз съм твърде облегчена, защото в предишния мандат съм работила в комисията Крим. Много неща бяха направени тогава в доклада Яколино, много неща бяха включени. И искам искрено да пожелая този доклад на Лаура и нашия доклад да има много по-голям успех, отколкото имаше доклада Яколино. Аз казвам по-голям успех не защото доклада беше лош, напротив, той беше много изчерпателен, а защото, за съжаление, с днешна дата резултатите от него са повече от скромни. В доклада Яколино по борба с престъпността, корупцията и прането на пари бяха направени около 120, 120 конкретни препоръки, които на този етап с много малка успеваемост. А, много ми се иска този доклад, който ще изготвим и който ще бъде гласуван, да бъде на вниманието на Европейската комисия за конкретни инициативи и законодателни предложения. В този аспект струва ми се, че е много важно доклада, който Европейската комисия започна да подготвя за състоянието на борбата с корупцията в държавите членки, да излезе вече от своя чисто констативен характер и да има конкретни предложения за действия. Много се надявам, че доклада, който предстои да бъде публикуван след съвсем кратко време, ще има и такава насоченост. А, струва ми се, че към а, този доклад може да се прибавят и още някои много съществени елементи, свързани най-вече с хармонизацията на определенията за конфликт на интереси и незаконно придобито имущество, нещо, което продължава да бъде много различно в законодателството на държавите членки и нещо, за което а, престъпността, която винаги е по-гъвкава от институциите, много добре се възползва. На следващо място, струва ми се, че е крайно време отново да се включи текста за Европейската прокуратура, един въпрос, който е блокиран в съвета и който дори сега в, тези толкова, в тази толкова напрегната атмосфера, като че ли няма никакво движение напред. Ние тук не считаме, че ОЛАФ трябва да, да бъде пренебрегвана като организация. Напротив, тя има своето място, своето значение, своя капацитет но си заслужава вече да видят бял свят и текстовете свързани с Европейската прокуратура. На следващо място, струва ми се, че друг съществен момент е са така наречените данъчни обежища. Да, ние сме наясно, че има специална комисия, вече един доклад беше прият. Сигурно ще има и втора такава комисия, но това не означава, че този, тази тема, която е изключително важна за нас, не може да намери приложение и в този доклад. И накрая, Струва ми се, че а, много важно е един аспект, който до сега някакси из, из, не сме засягали, но той, той е свързан с а, европейските средства, европейската хуманитарна помощ за третите държави и корупционните практики там, нещо за което се получават доста сериозни сигнали напоследък. Ще продължаваме да работим върху този доклад. Той има своето голямо значение. Аз наистина се надявам, че с общи усилия този път Европейската комисия ще обърне по-сериозно внимание. Благодаря. Thank you. Um, next is Madam Jolie, please. Euh, Благодаря първо на госпожа Ферера за извършената работа и за факта, че тя действително включи всички докладчици в сянка в работата по доклада. Мисля, че би могло малко по-ясно да окажем или така да анализираме е, причината, по която губиме битката с корупцията в Европа. Може би да се дадат някои примери за това как корупцията на многонационалните компании сменя естеството си. Пълен мит е, че е, ние се бори, е, че борбата с корупцията води до аутсорсинг. Сименс, знаете е, всичко какво вършат те сега. Се чува от Китай, сигнали има от там, че Сименс подбива изключително много пазара там което означава, че всички тези е, машинации е, обягват е, на европейското правосъдие, защото очевидно няма адекватни е, репресии. И е, тази е, борба е изключително важна. Е, ние трябва да мислим и за резултатите, и за това каква е ролята на многонационалните компании. Корупцията определено пречи на изграждането на мира. Това се видя и в Афганистан. Е, също средства, които се отклоняват, създават е, други проблеми. В Дубай знаете какво се случва също така. Там има проблеми с иземване, с връщането на неправомерно иззети средства. Те не признават международни договорености за сътрудничество. И аз ние е, смятам, че ние имаме нужда, е, разбира се, да формулираме е, мнения, но нашите мнения не са спрели многонационалните компании да се адаптират към положението. А, трябва да се работи конкретно с конкретни мерки, обаче за това трябват и средства. В Италия има комисия за борба с мафията, парламентарна от 50 години, която не е променила абсолютно нищо по отношение на мафията и нейното развитие в Италия. И за това предлагам сега да, може би, да направим една таблица с сумите, които всяка страна членка отделя за правосъдната система като процент от БВП, за да стане ясно кой прави реални усилия и кой само говори. Също така, тук стана дума от докладчика в сянка преди мен, че неправилно се интерпретира текстовете за връзка между миграцията и корупцията. Мигрантите са жертви на мафиотите, които обслужват центровете за задържане. Много често ние нямаме тези данни, просто защото хората не говорят за това. И също така много е важно да подчертаем колко важна е ролята на тези, които подават сигнали, информация и колко е важно те да бъдат закриляни. Комисията ясно заяви, че не иска да направи нищо повече от е, минималната защита не е лошо да им напомниме колко е важна тази тема. Тук това е очертано добре в доклада. Друга тема е факта, че когато е, се иземват е, собствености, които са незаконно притежавани от е, мафиоти, те трудно могат да бъдат след това продадени. От една страна, защото се знае, че който ги придобие, после ще има проблеми. И когато се замразяват активите, много е скъпо, примерно, да се поддържат съответните иззети стоки. Представете си какво струва поддръжката на един самолет, конфискуван заради трафик на наркотици. Тук трябва да се потърси малко подобряване в текста, да се търси възможност за продажба на тези стоки, дори още докато тече съдебната процедура във Франция такива процедури могат да траят дести на години. Какво да правим с един самолет през това време? Така че да има възможност да се продават е, стоките още докато не е приключил процеса, а пък ако се окаже, че е неправомерно, да се възстановяват сумите на съответното лице. За екологичната престъпност там съществува парадокса, че държавите се санкционират, примерно, за неприлагане на законодателството за отпадъци и след това държавата плаща и е, глоби с е, пари на дънакоплаците, а същевременно мафиозите, които обслужват този сектор, си получават своите пари. И в такъв смисъл ние трябва да говорим и за е, солидарност, защото знаем, има данни, че хората, които живеят около тези стища, там смъртността е по-голяма от е, други места. Във всички случаи благодаря на нашата докладчица за работата й и пожелавам да бъдем новатори в тази тема защото ние носим една реална отговорност. Не трябва да се примиряваме с липсата на политическа воля. Е, Благодаря. Трябва да спомена, че Жули беше докладчик в сянка за зелените, госпожа Ятова за социалистите и демократите. Сега ще чуем и докладчика в сянка от НП Нека само да ви кажа, че се опитваме е, да се придържаме към графика този след обед, така че ще ви моля да се ограничите само до няколко минути. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Докладът е наистина значим. И е, наистина сътрудничество трябва да е ключов елемент в борбата срещу корупцията. Корупцията, въпреки че присъства във всички държави членки, не се изразява по един и същи начин. И както госпожа Ферара каза, имаме общи, но имаме и съвсем индивидуални елементи, така че доклада не може просто да отразява, да речем, ситуацията в Италия. Той трябва да бъде политически инструмент, който трябва да разгледа не само Италия. Трябва да видим какъв е общия отговор на Европейския съюз към това, което се случва в различните страни. Нека ви дам един пример какво точно имам предвид. Когато разгледаме политиката за затягане на финансовата дисциплина, с която много колеги сте добре запознати, ако общия знаменател е борбата с корупцията, нещо за което всички бихме се съгласили, не искаме да се политизира битката срещу корупцията, защото това може да отблъсне някои хора от един от основните инструменти за борба с корупцията. Аз идвам от Португалия. Моята страна трябваше да се справи с програма за финансова дисциплина, стартираща през 2011 година. Тройката остави Португалия през месец май 2012 година. Знаем какви са случаите колко е сериозна корупцията. Но ако искаме да направим връзка между корупцията и политиката за финансова дисциплина, както казах, това ще откаже някои хора, така че не би трябвало прекалено много да политизираме този доклад. Това е което искам да кажа. Защото има други колеги, които ще а, се отдръпнат, ако това се случи. Някои партии, някои политически групи смятат, че мерките за финансова дисциплина бяха неизбежни, защото страните не можеха да се самофинансират, им трябваше външна помощ, но имаше други партии и политически групи, които смятат, че тази политика е въплъщение на злото. Така че, много е важно, както казах, да избегнем политизиране на доклада. Освен това остават и правните аспекти, които съществуват в дадени страни, а в други не съществуват. И ако се опитам от правна гледна точка да отразим ситуацията, която е точно описание на една страна, но пък не засяга изобщо друга, то това ще направи доклада по-малко съотносим към реалността. Чухме за лицата, които предоставят информация. Те са много важни, трябва да бъдат надлежно защитени. Но до определена степен това ще бъде трудно, Особено ако разгледаме настройките в различни политически групи. Това може да бъде важен инструмент за борбата с корупцията, но пък се появява и въпроса за конфликта на интересите. Да речем, какво ще се случи в случаите, при които имаме издаване на държавна тайна от страна на тези информанти. Трябва да има някаква минимална защита, но правната защита може би няма да може да е приложима в случаите, в които се издават държавни тайни. Така че тук трябва да погледнем нещата от правилната перспектива. Ева Жени спомена имаше е, говори за Европейската прокуратура направихме препратка към Лисабонския договор. Аз бях всъщност докладчик във връзка с криминалните разследвания и съответните заповеди на европейско ниво. Когато говорим това да стане част от законодателството на европейските страни, ставаше въпрос за подобряване на законодателството и сътрудничеството. Да речеме, има съдия, който разглежда престъпление в дадена страна и той ще може да помоли властите в друга страна да му кажат дали имат някакви доказателствени материали, които могат да им помогнат. Имаше много проблеми с приемането, но успяхме да го постигнем благодарение на подкрепа от страна на политическите групи. Аз говорих доста по-кратко от колегите от другите групи, но ще спра тук. А, господин председател, моля ви разпределяйте правилно времето за говорене на председателя. Всички говорих по 5 минути, вие говорихте малко над 5 минути, а пък аз самия призовах колегите да говорят горе-долу 3 минути. Що ме било така за всички, казва оратора, нямам нищо против. Председателя дадох на всички време за говорене от над 5 минути, но ви призовах, ако си спомняте, да говорите 3 минути. Ако ме видите с чукчето в ръка, това е учтивост от моя страна. Ако обаче не ме видите, ще ме чуете. И всичките постоянни членове на тази комисия много добре знаят това. Никакви коментари извън микрофон. Следващия докладчик в Сянка, който аз знам е много дисциплиниран по тези въпроси, е колегата Дион. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Това е моя първи коментар. Аз бях част от комисията Крим. Опитахме се да избегнем варианта да накичим всичко на алхата, но така се получи. Много е... По този начин стана лесно за другите институции да се подберат онова, което им харесва. Затова надявам се, че този доклад ще, първо ще одобри текста, който вече сме приели и също ще насочи нещата към нови идеи. Имам три теми, към които искам да насоча вашето внимание. Първо, международно сътрудничество. Тук има дефицит от страна на комисията. Те не са активни в Греко борба с срещу корупцията в съвета. Дори имаме и напрежение между тях и ОИСР. И не чух достатъчно много за ОИСР, които всъщност имат много важна роля. Те се фокусират не само върху мерките вътре в Европейския съюз, но и сътрудничеството между различни европейски институции и други трети организации публичните фондове. Радвам се, че това е било споменато. Бих се фокусирал тук върху обществените поръчки. Знаете, че Сметната палата непрекъснато отбелязва няколко сериозни грешки и моя въпрос е винаги ли става въпрос за грешки. Бих искал да чуя повече информация и препоръки тук. И накрая последната тема, която на мен ми се струва много важна, е превенцията. Има много неща, които биха могли да бъдат казани. Да речем, нещата, свързани с разследващи журнализъм. Не става въпрос за винаги за това, че липсват средства за финансиране на такива разследвания, но и за факта, че тези журналисти са обект на заплахи. Мисля, че защита на журналистите трябва да бъде част от доклада. Информантите, лицата, които предоставят вътрешна информация, бяха споменати, така наречените whistleblowers. Аз мисля, че това трябва да бъде включено в законодателството на държавите членки и е възможно да се намери текст, който да отрази това. Има и други текстове, които са важни, да речем за прането на пари. Имаме съответния доклад, включително и така наречената идея за прозрачност при бенефициента. Това е последното, което искам да кажа да направя връзка между превенцията на организираната престъпност и корупцията и от друга страна другите инструменти, да речем директивата за търговската тайна. Тя може да е в ущърп на правата на вътрешните информанти. Освен това и предложението за дружества с ограничена отговорност Възможно е да имаме дружества, чието единствен адрес да е почтенска котия и това да се окаже проблем. Така че искам да видя единство в европейското законодателство. Благодаря. Следващия оратор е Силви. Заповядай. Благодаря, госпож... господин председател. Първо искам да благодаря на докладчетата за това, че се фокусира върху приоритети. Това е чудесно и е добра отправна точка за нашата работа. Лица от нещо, което бих искала аз да повдигна като въпрос е накрая социалното използване на, на конфискуваните стоки. Предлага се създаването на една европейска мрежа, мрежа от национални агенции, които да отговарят за оползотворяването и продажбата на конфискуваните стоки. Не съм съвсем сигурна дали вече няма такива агенции във всички държави членки, които да имат тази задача. Ако е така, добре. Ако обаче няма такива, то ще трябва да призовем държавите членки да създадат такъв тип агенции. След това искам да кажа, че не съм много сигурна по какъв начин това може да сработи. Мисля, че нещата са важни от гледна точка на социалните оползотворяване на парите, т.е. използването за социални проекти. И това е моето искане към докладчицата да разгледа този въпрос по-подробно. Благодаря, господин Марио Лористън. Благодаря. Искам да подкрепя колегата, който се изказа преди мен за свободата на разследващите журналисти, защото когато направихме анализ по данни на Греко за страните, гледайки индекса за свобода, се вижда пряко взаимодействие между а, свобода на журналистиката и на медиите и а, липса на корупция. Така че трябва да има повече средства за свободните медии. Това е едното. Другото е в тази нова ситуация трябва да разгледаме въпрос с дигитализацията. Дигиталният съюз, дигиталните услуги наистина създават все повече и повече възможности за прозрачност. Трябва да споделя своя опит от моята родна страна Естония. 95% от всички декларации за доходи могат да бъдат достъпни по интернет. Имаме и достъп до данъчна информация и всичко това помага журналистите да получат достъп до информация, да има контрол и прозрачност. И отново стигаме до тази култура на доверието. Ако видим Индекса корупция и другия индекс е много важно да има високо ниво на доверие в полицията, в обществените институции. Това е свързано и с прозрачността. Прозрачност на работа, прозрачност на данните, прозрачност при обществените поръчки и тръжните процедури, прозрачност при бенефициентите на европейски проекти. Така че това са наистина трите основни кръгълни камъка. Благодаря, Марио. Много бързо, ако обичате. Аз ще се опитам, разбира се, да бъда пределно конструктивен по тази толкова важна тема. Всъщност ние сега продължаваме с работата след доклада на комисията Крим за организираната престъпност в Европа. И не искам да забравяме изводите на този доклад. Не бива да подценяваме и това колко е важно да има трансгранична информираност и дискусии за борбата с корупцията. Много е важно Разбира се, да се търси е, отговорност, но моя опит като бивш министър на правосъдието е, че не бива да подценяваме колко важна е пресата в това отношение. Е, защото е, много често и пресата може да бъде толкова корумпирана, колкото и политическата система сама по себе си. И а, за това е изключително важно да водим а, разяснителна работа за борба с корупцията от най-най-низките степени на образование, защото така може да, ни, да се създаде а, надежда за това, че ще възпитаме поколения с други ценности. И това е най-добрият е, начин да се борим с. А, наследственото предаване на корупционните практики. Е, защото доста често те се е, предават от е, върха надолу, от най-високите институции надолу до най-обикновените граждани. Та, що се отнася до окончателния вариант на текста, смятам, че и нещо подобно трябва да се появи. Благодаря, казва председателя. Много напреднахме с времето, но нека да дам думата и на комисията, ако имат да коментират набързо. Благодаря. Благодаря много. Благодаря и на госпожа Ферара за толкова а, важна Та работа. Ние изслушахме много внимателно основните коментари и ако мога малко да направя няколко бележки, съвсем накратко, за да не коментирам всичко. Връзката между организираната престъпност и корупцията, аз лично отговарям, съм ръководител на звено, именно за връзката между организираната престъпност и корупцията. Оценяваме много високо, че се прави връзка между тези два ем, елемента и е, навлизането на корупцията в економиката. Също така не може решенията да идват само от правосъдието или само от прилагането на закони. Трябва да има и допълващи мерки. И що се отнася до законодателството, не трябва да забравяме, че съвсем доскоро е, работата ни в тези, по тази тематика беше по бившия трети стълб. И за това е много твърдо, трудно да не кажа нереалистично да считаме, че ще може да има а, е, трансевропейски или европейски по значение разпоредби в това отношение. Трябва да оценим а, е, възможностите на законодателството и това, което ние правим е всъщност да работим за използването на други видове инструменти. Други две много важни теми, едната от която е в е, духа на трите препоръки, а именно социална употреба на конфискуваните стоки и авуари. За сега е, използваме съществуващите платформи, които е, та, е, има платформа, която работи от доста време. Всеки е, месец наблюдаваме работата, работата ми. Има така, информация за най-добри практики. А сега вече започваме да разработваме и мрежа за отговорни лица, които се занимават с или се разпореждат с тези авуари оглеждаме какви ще са възможностите да създаваме такава европейска мрежа за социална употреба на конфискувани стоки авуари. А по темата обществени поръчки е, има директива за обществените поръчки. Един от ключовите моменти там е до 2018 година да влязе в сила е, електронна платформа за държавни поръчки. Следим много отблизо какво правят страните членки по тази тема и се възползваме от специализирания инструмент, така наречения европейски семестър за засилване на економическото управление. Страните членки също се занимават с темата обществени поръчки. Ние се опитваме също така прагматично да включиме и е, частния бизнес, както и организации, които е, наблюдават спазването на законодателството, за да може да се следи развитието на публични поръчки в определени региони. Е, занимаваме се с всички тези неща. Ще излезем с доклад следващата година и с това приключвам да, сега ние излизаме с работен документ, след това ще има още много дискусии, не искам да отнемам времето за следващите важни точки от дневния ред. Извинете ме, но, до, но ще приключим до тук с бележките на комисията. И сега ще дам думата на докладчика Лаура много надскочихме времето. Сигурно няма да има възможност да отговориш на всички коментари и толкова важни бележки на, от колегите депутати, но нека да чуеме няколко думи и очакваме доку... след това доклада. Благодаря, господин председател. Благодарности на колегите в Сянка, докладчиците в Сянка, които дадоха толкова полезни коментари. Ние лично всички сме на едно мнение за това как трябва да изглежда работния документ и какъв да е общият му подход. Е, за това и ще бъде лесно да изготвим окончателния доклад. Поне като отправна база имаме това. И се надяваме, че е, окончателният резултат ще е доклад, който ще, бъде, ще се радва на широка подкрепа. Коментарите за данъчните убежища, много се радвам за тях. Е, можем да се вдъхновим, разбира се, и от доклада на Комисията по е, данъчни въпроси и становището на е, Конституционната, Комисията по конституционни дела. А както предложи госпожа Йотова, конфликта на интереси незакон, при незаконно закупените стоки, организираната престъпност в, и корупцията при помощта за трети страни. Това са полезни теми и те могат да влязат поне в становището на Комисията по развитие. Също благодаря и на Ева Жули за очертаните връзки между разходите на страните членки за правосъдната система като процент от БВП. Ние всъщност поискахме вече от службата за научни изследвания да направи едно проучване за разходите и економическото въздействие от не създаването на общи стандарти за борба с корупцията в Европейския съюз. Това ще ни помогне да имаме по-конкретни данни за случващото се в Европа. Господин Белос също направи предложение и мога да кажа, че нямаме желание да насочим прожектора единствено към Италия. Това трябва да бъде избягвано навсякъде в различните страни членки картината е различна, но те не са а, съществено по-различаващи се от Италия. Проблемът е общо европейски и затова и се радвам, че колегите, които дават своя принос към доклада, идват от толкова много различни страни. Приемаме и призива на колегата за сътрудничество е, и е, също идеята за защита на разследващата журналистика. Благодаря на, е, ваш, на нашата комисия за подкрепата, която получавам. Благодаря и за изказванията на комисията, особено за конфискуваните стоки. Председателят, благодаря. Благодаря и на докладчика, докладчицата в сянка и на депутатите, които толкова активно участваха. Ще е, продължим с обсъждането на доклада, когато го имаме. Сега шеста точка. Изследване на комисията сравняване на е, законодателството за защита на личните данни при правоприлагане между Штатите и Европейски съюз. Сега ще е, чуем е, презентацията от колегата, която е извършила това проучване. Тук получаваме една много полезна фонова информация. Госпожо професор Боем, имате думата. Заповядайте. Much and thanks for the invitation and also the opportunity to present uh, the study in front of uh, this committee. Благодаря. Беше ми възложено да направя сравнение между законодателството за сравняване на данъците на режима за защита на данните с цел правоприлагане и национална сигурност, проучване на режима на Штатите и Европейския съюз с цел и изключване на ново споразумение от духа на Safe Harbor преди е, септември бях е, приключила с е, изследването. То изтече в е, общественото пространство. След това ми се наложи да довърша някои неща. На две е разделено проучването. Първата част разглежда европейското законодателство и практиката на съвета на Европа, втората е законодателството на щатите. Е, гаранциите за защита на данните в щатите са доста сложна тема. Режима им е много сложен. Има е, направено проучване от професор Биняни, аз не повтарям нищо от изводите в това изследване. Аз всъщност се базирам на своите, в своите заключения изцяло на направеното е, проучване от колегата. И сега ще е, обобщя набързо заключенията за Европейския съюз. От 2009 е, с влизане в сила на Лисабонския договор е, е подсилена е, режима за защита на данните. И трябва също така да се има предвид, че до 2009 идеята за защита на данни не се включваше в първичното законодателство. И по-скоро се уреждаше с втория, първия стълб и имаше ограничена съдебна практика. В момента нещата вече се променят. Две много сериозни дела има в съда. Шемс, извинете, и още една. Там те е, се основават на член 16, член 7 и 8 от е, Хартата за основните права и след това се разработват в е, вторичното законодателство. И така, тъй като е изключително важно за принципите на защита на данните да се обработват по съответния начин данните на лишените от свобода в затворите. Принципите трябва да се спазват и в тази област, и, и в свързаното с мерките за задържане временно или досъдебно изобщо отделни ам, принудителни мерки, които а, подлежат на а, различен, а, различна процедура. Също така няма значение дали а, могат а, да докажат или не лицата нарушение. Те въпреки това могат да потърсят защита от съда, защото е, а, не е необходимо да има връзка между публичната безопасност и сигурност и това нарушение. Има и по-нататъчни принципи във връзка с периодите за задържане на данните, а, сигурността на данните, които са споменати и които би следвало да прилагаме. Случай Чремс е свързан с два въпроса. Първия е правомощията на органите за защита на данни. Няма да навлизам в подробности тук, но тези а, органи трябва да разследват а, оплаквания от а, страна на гражданите, дори да е въведено съответното решение. Също така, знаете, че решението на съда по случая Шрен се е доста силно във връзка с, с неправосъобразността на решението Safe Harbor. Доста е обхватно всичко, което ще има като последици от това решение. Ограничени са възможностите за търсене на правна защита в Съединените щати. В Safe Harbor имаше разпоредба, която която не позволява прилагането на европейското законодателство, тъй като имаше примат на правото в Съединените щати на това в Европа. И липсваше правна защита. Не само в тези първични документи и в съдебни решения намираме всички тези елементи – Намираме ги в директива 9568, 45 от 2001, регламент 977 от 2008 и други документи. И в това събиране на нужните препратки се опитах да включа и нужните символи, в правоохранителния и съдебния сектор. Когато говорим за стандарти, се опитах да извлека основните принципи и излекох следните. Имаме, разбира се, е, стандарти за качество, които трябва да се е, следват, независим е, надзор, важна област, както и прехвърлянето на трети страни. Има и някои аспекти, които трябва да бъдат регламентирани в случая Шремс. Важни са и времевите ограничения за задържането на ден, данни, също ефективните правила и възможност за защита на индивидите, както и автоматизираните решения и профилиране. Следващия екран. Когато говорим за Страсбург, член 8 е много важен. Можем да преминем и към следващия екран. Съдебната практика по член 8. Да преминем към следващия слайд, ако обичате. Във връзка с мерките на правоохранителната дейност е доста, е доста обхватно. Съда е предприел тези мерки още от 70-те и за това имаме много обстойна съдебна практика от Съда за човешките права в Страсбург. И така съда изисква ясно определене на обстоятелствата, ограничение на задържането на данни, а, има се предвид и риска от стигматизация на хората, които са част от а, базите данни на а, полицейските служби и виждате останалите права на екрана, както и уведомяване в случай на проследяване. Така че, ако можем да обобщим, ще кажем, че и първичното и вторично европейско законодателство защитават данните по доста обстоен начин, както и е, Европейския съд за човешките е, съда за човешките права в Страсбург също има нужната е, съдебна практика. Разделих анализа на американското право на няколко части, гаранциите, ограниченията, които се прилагат и тук виждате, че е, са доста ограничени гаранциите, четвъртата поправка, а, акта за лична а, информация и а, също а, законодателния акт за съдебна помощ. Би следвало да се преодолеят тези недостатъци, които съществуват, но не е така, както ще покажа в следващия слайд. Всъщност, законодателният дан акт за защита на личното пространство е, има четири възможности за правна помощ, но те е, би следвало са на разположение за европейски граждани, но за съжаление не се прилагат или се прилагат много ограничено. Например, третата, третия вид, вид помощ се, не се прилага изобщо, а четвъртия вид по много ограничен начин. Тоест не се покриват всички недостатъци, които служат Тани. И така, законодателния акт за съдебна помощ ограничава възможностите за защита. Само а, държави, които са подписали споразумението, са покрити, които са включени в, съдебния, в законодателния акт, където има нужни данни. Тоест, а, единствено данни, които са прехвърлени, а не достъпени по друг начин и става единствено а, въпрос за европейски граждани, а не за а, чуждестранни граждани. И тук а, остава още един въпрос за това, че се говори не веднъж за ограниченията на законодателния акт за защита на личното пространство и а, как а, това ограничение е свързано с ограничението в единия законодателен акт, как е свързано с ограничението в други, за мен не остава неясно. Това са допълнителни ограничения, други законодателни а, актове за различни методи на защи... за събиране на данни. Няма да навлизам в подробности за тези четири законодателни акта, защото те са подробно описани в изследването. Само накратко по Freedom Act или законодателния акт във връзка с събирането на информация и дейност на правоохранителните органи за цел противодействие на тероризма. Тук остават непроменени му доста елементи. Изпълнителна заповед 12333 и обичайните дейности, така че всичко това позволява масово проследяване, не се променява, променя с последния законодателен акт. Виждате в анализа има доста дълго проучване, сериозна рамка. В американското законодателство всъщност този законодателен акт се прилага само за американски граждани и а, би следвало европейските изисквания да се включат в бъдещи споразумения. Very much for your attention. If you have questions, uh, don't hesitate to ask. So. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Професор Боем. Извинете, колеги, но не ни остава време, за това се извинявам. Ще помоля директно докладчиците в сянка да се изкажат. Кажете, ако искате да вземете отношение. Никой не Е, е показал желание да се изкаже по обичайния начин, тъй като всички много внимавахме в презентацията. Така че нека започна с Аксел Вос. Ако не искате да се изкажете, няма проблем, просто откажете. Благодаря много, господин председател. Аз мислех, че докладчика първо ще се изкаже. Но добре, благодаря много за направената презентация. Много сложна система. Аз се вълнувам от вашите гледища, доколко сравними са а, режимите за защита на данни от двете страни на океана. Бихте ли могли да кажете, че в Съединените щати а, има известна защита, има ли подобно ниво на защита. Зная, че е малко трудно, но аз бих се радвала на вашата оценка в това отношение. За мен е много трудно да преценя. И тъй като вие работите толкова интензивно по този въпрос и задавам въпроса дали имате по-добра представа, вероятно по-добре може да прецените от мен. Знае, че са введени някои подобрения и си задавам въпроса доколко това е обект на двустранните преговори. А, благодаря. Всъщност Йоханес не е а, докладчик Сянка, той е докладчикът. Извинявайте, аз трябваше първо на вас да ви дам думата. Нека го чуем сега и после Марион. Не е проблем за мен. Благодаря ви, господин председател. Аз бих искал да знам в това изследване, което представлява интерес за нас, какви са точно правата, на, които проистичат от този законодателен акт за защита, за който говорихте? Какви са правата на европейските граждани? какъв, каква е добавената стойност на това споразумение. И това, което е от тук, съответно ли е с европейското законодателство? Всъщност, именно това е въпроса, който остава накрая. Това споразумение ще може ли да съответства на решението на съда. Благодаря ви за краткостта и на двамата. Мери Лористън, докладчик Сиан от Социалистите и Демократите. Благодаря много, много важен наистина доклад, който има практическа стойност за нашата работа. Знам, че се подготвя директива за правоохранителната дейност. общия подход, който не споменахте, наистина подходът е основан на риска на американците и нашия подход е основан на правата. И двата подхода имат своите плюсове и минуси. Може ли да коментирате това, което виждаме като практика и това, което проистича от съвета? Много често тези практики всъщност идват от една култура, идваща от Съединените щати. Може ли да се спрете малко по-подробно на това, различните философии за защита на правата. Благодаря, Мариан. А, и така, Тимати, а, той е докладчик сянка, той не иска думата. Добре. Фернандо, окончателен въпрос от твоя страна и след това давам думата отново. Ще бъда максимално кратък. Искам да а, чуя какво точно имате предвид за това, че няма а, съдебна помощ за нас като европейци в Съединените щати? Може ли конкретни примери да дадете, в които европейски граждани са търсили защита в Съединените щати и не са успели да получат тази защита и как може да се сравни този негативен ефект с защита на правата в американската съдебна система. Благодаря много. Ето сега думата давам на вас, госпожа Бойн. Ще се опитам да бъда максимално кратка при сравнимостта на нормативните системи. Трудно е да се каже тъй като това е свързано и с други въпроси. Все едно да сравняваме ябълки и е, портокали. Всъщност е, е точно обратното в някои отношения с Съединените щати. Защитата е за е, американските граждани. Трудно може да се сравни, защото и, и самите съдебни традиции са много различни. Съединените щати имат ограничено поле на действие от съдебна гледна точка, а ние по съвсем различен начин подхождаме към всичко това. Двата нормативни акта са с ограничения от самото начало. Доста е малко приложното поле е, във връзка с гражданите. Това е разликата, свързана с културата и традицията. няма обстойна рамка за защита на личните данни в Съединените щати. Другия въпрос за общото споразумение, дали е в съответствие с европейското законодателство. Да, то е в съответствие с нормативните актове в това отношение. Много малка част от тях са приложени, са влезнали в действие. И всички тези възможности за правна защита са доста ограничени. Така че това, което се отнася за американските граждани, се отнася и за европейските граждани, т.е. така би трябвало да става, но въпреки това няма сравнимост, няма възможност да се сравни. И Дали трябва да продължа на английски, не знам. А, всъщност, а, приложението е много ограничено в американското законодателство. В Европа говорим за всеки отделен случай, пропорционалност, тестове за необходимост и така нататък. Те няма такова нещо. Те просто ограничават приложението и само в това ограничено приложение всъщност се прилагат тези нормативни актове. Всъщност, освен всички тези това е основната разлика, освен на фундаменталните човешки права а, емпиричните данни за европейски граждани, които се опитват да потърсят съдебна помощ в Съединените щати. Аз участвах в Макс Швемс случая и ние се опитахме наистина преди а, да се обърнем към съда, а, се опитахме да получим правна помощ в Съединените щати. Никакъв отговор не получихме. Всички писма, които изпратихме, получихме отговор, не, не е наша отговорност, попитайте някой друг, обърнете се към някой друг. И защо не е възможно да се отговори, е, да се намери отговорния орган, който би отговорил на европейски граждани, търсим съдебна защита в това отношение. Благодаря много, госпожо професор, за вашето представяне днес, за отговорите, които предоставихте също. Е, много сме благодарни. Благодаря, колеги. Ние се предвиждаме добре с времето и можем да направим това, което ви информирахме по имейл, а именно следващата точка, както а, вчера не успяхме да а, разгледаме точка 5 от дневния ред на Тимоти Кърк Холп за регистър на, на пътническите данни. Той не можа вчера да дойде на време заради а, проблеми с транспорта. И така, колеги, ще чуем представенето за ПНР, за пътническите данни първо и, след, и с това давам думата на господин Кирк Холп. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Отново извинявам се, че не можах да бъда тогава, с вас тогава, когато трябваше да се обсъди темата по дневен ред. Знаете, че има проблеми с транспорта в Европа. Ще ви запозная с ситуацията във връзка с записите за пътнически имена, така наречен ПНР. Сега Имаме поредна кръг от тристранните преговори. Следващото заседание е утре. Отбелязахме сериозен напредък и вярвам, че до края на годината ще успеем да постигнем добро споразумение. Разбира се, разчитам на подкрепата на колегите в парламента, в комисията и в съвета, за да можем да постигнем тези добри резултати. Надявам се, че доброто сътрудничество между всички политически групи може да продължи както до сега. Нека ви кажа тук къде стигнахме по основните въпроси. Първо, вътрешни полети за Европейския съюз. Съвета беше много ясен, че държавите членки искат и това да влезе в приложното поле на директивата. Държавите членки смятат, че вътрешните полети трябва да бъдат включени като част от борбата с тероризма, трафика на хора, контрабанда на наркотици и други подобни инициативи. Съвета казва, че те все още не са включени в схемата за ПНР и ако това не се случи бързо, държавите членки ще се откажат от обща система, а ще изработят свои собствени, които ще се различават и ще имат най-вече различия в областта на предпазните клаузи по отношение на защита на данните. 80% от данните за полети, които се събират, са за вътрешни полети за Европейския съюз. Разбира се, Европейския парламент все още има притеснение за включването на тези вътрешни полети и поради тази причина все още преговаряме. Във връзка с периода за запазване на данните, той беше обсъден. И въпросът, разбира се, е много чувствителен. Има сериозни различия между позициите на трите институции по време на преговорите. След многобройни дискусии, вярвам, вървим към компромис, който може би ще бъде приемлив. Съвета първоначално поиска 5 години, парламента иска 30 дни. Така че определено се налага компромиси от двете страни. Каквото и да договорим обаче, това, което мен не ме засяга като докладчик е то да бъде пропорционално. 12 месеца и нагоре, според мен, не е пропорционален срок. Аз съм доста дълбоко убеден в своите виждания по тази точка. Стигаме до приложното поле на директивата, то също беше обсъдено. Ние искаме един затворен и кратък списък и това е важен приоритет за парламента и за мен като докладчик. Списъка с нарушенията и дали да се включват и международни престъпления все още продължава. При нас имаше предложение да има включване на такива данни и от не превозващи економически оператори. Това не е включено в предложеното предложения компромис от твърцателството, защото ще затрудни държавите членки. И съвета иска да избегне допълнителна тежест върху държавите членки за събиране на данни, които обичайно не биха събрали. Освен това, има притеснение дали тези данни ще бъдат с необходимото качество. Също време, но държавите членки искат да избегнат пропуски в сигурността. Поради тази причина съвета предлага един подход стъпка по стъпка. Националните органи на държавите членки могат да тестват това по своите собствени правила – и то може да бъде въведено при наличие на повече доказателства и в бъдещето. Комисията с удоволствие включва това като възможност, но трябва да видим как точно ще протече процеса на преглед. Във връзка с автоматизираното предложено от Европейския парламент член 7 автоматичен обмен на данни, както се предлага от парламента, съвета не приема такъв автоматичен обмен на данни. Съвета и комисията се притесняват, че автоматичният обмен на всякакви данни не отговаря на необходимите изисквания за това да има пропорционалност и информацията да е необходима. Поради тази причина трябва да гарантираме поне обмена на необходимата и полезна информация. Това е ключов въпрос, ако искаме да излезем с инструмент, който, по мое мнение, ще бъде ефективен и ценен. Обмен на такива данни с на данни за пътниците с Европол. Аз бих искал да видя една заследна роля на Европол в директивата. Комисията подчерта, че обмена на данни с е, Европол трябва да съответства на правното основание по регламент 2 както и да се спази взаимоотношението между пътническите данни и новия пакет за защита на данните. В момента се разглежда как стоят нещата между тези два нормативни акта. Съвета предлага да имаме динамична препратка към законодателството за защита на данните в този пакет. Нещо, за което аз няма да направя компромис, това е един пълен и а, един цялостен и силен механизъм за преглед. Трябва да знаем, че законодателството, което ние приемаме, работи, ефективно е и продължава да бъде ефективно след определен период време. И освен това, господин председател, Ние трябва да бъдем сигурни, че изискванията на решенията на Европейския съд за, за, за съхраняване на данни също ще бъдат взети предвид при процеса на преглед на законодателството. Това е нещо, за което аз имам твърдо намерение да постигна и а, няма да отстъпя. Това беше актуалната информация. Следващия кръг преговори е утре и се надявам, че ще успеем да постигнем споразумение, което мнозинството ще може да подкрепи. Благодаря ви. Благодаря. Колеги, обикновенно когато имаме актуална информация за тристранните преговори, никой не задава въпроси. Тук виждам, че докладците в сянка искат да се изкажат, както и още няколко колеги. Наистина времето не стига, имаме още много важни неща, които трябва да обсъдим. И сега ще помоля колегите, които искат да се изкажат като докладци в сянка или като отделни членове, да заявят своето желание сега, защото ще приключа събирането на желащи да се изкажат. Моля, вдигнете ръка, ако искате да вземете думата. Не я свалите, докато не кажа. Не, разбира се, ако сте асистент, това е ясно. Правя това, защото наистина трябва да отделим достатъчно време и на другите неща, които са включени в дневния ред, това е извън него за момента. Добре, сега вече може да свалите ръцете си. Ясно е, че не можем да имаме цялостен дебат по пътническите данни, затова бъдете кратки. Ако искате а, да проведем дебата, то наистина все пак бъдете кратки, защото е по-добре да се ограничим до конкретни въпроси към докладчика. Нека да започнем с господин Вос. Моля ви, бъдете максимално кратък. Искам да благодаря. на докладчика за чудесната съвместна работа. Това показва, че все още имаме различие в позициите. Мисля, че показах търпение през времето, но сега ситуацията вече е неотложна и ще трябва да постигнем съгласие. Затова насърчавам колегите да го търсят. Давам думата на следващата колега, казва председателя. Благодаря. Благодаря ви много. Разбрах, че ролята на докладчика е да получа мандат и след това да работи в съответствие с този мандат. Въпреки това, има някои изявления, които се появиха от страна на съвета, които, как да кажа, притесняват ме. Много е важно да успеем да постигнем съгласие по този въпрос. Не само да спазим срока края на декември, началото на януари, но и да го направим максимално бързо имахме няколко крайни срока. Вече 3 години работим по това. Не е толкова важно да ще се справим за месец или за седмица, стига промените да бъдат направени. Виждам, че по пакета за защита на данните има отбелязан напредък. Това е чудесно. Всичко това, разбира се, има и своето въздействие върху пътническите данни и не мога да разбера какво се случва, каква е тази заплаха, че държавите членки сами ще изработят такива системи и какво означава това за стандартите за защита на данните. Държавите членки все пак трябва да се съобразяват с изискването на пакета за защита на данни. Малко ме ядосва това, което чувам от съвета и не знам дали докладчик работи в интерес на Европейския парламент. Следващия оратор искам само да напомня, че и при трите текста, които обсъждахме, вътрешните полети за Европейския съюз не бяха включени и не виждам поради каква причина те ще бъдат включени в последната редакция. Освен това, току-що чухме, едно представяне на съдебната практика на Европейския съд и това ни напомня, че съвсем на скоро съвета каза, че такова едно общо запазване на данни, без да се прави разлика между тях, не е правилно и може би това тяхно становище трябва да бъде включено в текста. Благодаря, казва председателя господин Диас Демера. Благодаря, господин председател. Току-що влезнах и за това искам да подкрепя господин Киркхолп и работата, която той върши. Всички знаят, че господин Киркхолп свърши страхотна работа в цяла Европа и в Обединеното кралство като министр на вътрешните работи. Ето защо неговата група предлага, а ние подкрепяме неговото назначаване на доку... за докладчик по тази тема пътническите данни. Това ще е един много полезен и важен инструмент, който ще позволи на правоохранителните органи да гарантират безопасността на нашите граждани. Господин председател, струва ми се, че парламента трябва да може да се справи със своята отговорност, имайки предвид какво е нивото на заплаха в момента. И в миналото сме го казвали, но и сега трябва да е ясно, че ние изготвяме законодателство и гражданите ни гледат много внимателно. Ето защо аз призвавам всички колеги да подкрепят работа на господин Киркхоп, защото той заслужава такава подкрепа. Да гласуваме за Европейска система за пътнически данни и това да се случи, ако е възможно, до края на годината. Престъпността върви много по-бързо от законодателството, което има за цел да се бори с нея и това е причината, поради която трябва много да внимаваме какви са недостатъците за нас. За моята група и за мен лично това е сериозен приоритет. Благодаря следващия оратор е Ана Гомеш. Искам само да попитам колегата Кръкхоп. Хоуп дали може да е по-конкретен във връзка с економическите оператори, които не са превозвачи? Става въпрос за чартерните полети и частните полети? или за тези, които са важни и от които ще се иска да предоставят данни те всъщност ще бъдат включени или няма да бъдат включени? Какъв е смисъл от подобно изключение за системата за пътнически данни? Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз бих искала да благодаря на господин Кирк Холп, както направи колегата Диас Демера и да кажа, че той ще продължи да се радва на пълната ми подкрепа Както и преди, всеки път, когато сме разглеждали тази сериозна тема. Нещо, което е много важно, това е неотложното приложение. Смятате ли, господин Киркоп, че нещата могат да бъдат които могат да дали това може да бъде приложено по отношение на изпробването, дали страните, които искат да разработят своя собствена система, ще са склонни и биха могли да изпробват общата система. Смятате ли, че това ще отнеме една година или по-малко? И за вътрешните полети, тук съм напълно съгласна с вас, защото в момента държавите, които имат свои собствени системи, ще се окажат в ситуацията, в която ние ще бъдем в бъдеще. Следващия колега. Благодаря, искам да благодаря на господин Кърк Холп за неговия оптимистичен доклад и също така за неговите уверения, че всички групи могат да работят заедно, въпреки ожесточените дебати. Ясно е, че всички ние имаме обща цел и се надяваме, че ще можем да продължим да работим с целия пакет. Надявам се, че ще можем да постигнем целта, а именно, че пакета за защита на данните и е, пътническата информация и данните на пътниците ще спазват основната сигурност и същевременно ще защитава човешките права. Аз малко се обърках от това, което вие казахте за динамичната препратка към пакета за защита на данните. Не разбирам какво означава динамична препратка. Доколкото разбирам, нещата там вървят много добре. Имаме регламент, директива, след това данните за пътниците и всички тези неща ще си съответстват и ще помогнат да имаме една добра и работеща рамка. Благодаря. Господин Кирков, заповядайте. Ако иска да отговорите на това, което чухме. Yes, um, I can, uh, Chairman, thank you. I can... Благодаря. Мога да отговоря на някои от е, коментарите, но не на всички, защото, както знаете, е, от доста време дискутираме въпроса. Има някои затруднения в някои области, което и дискусиите продължават, така че не искам да пределям резултата. Казах къде са местата, където според мен има какво да постигнем и други, където няма марш за маневри. Въпросът за това колко да се задържат данните. Тук е проблем, който очертах. Настоящото предложение да се пазят данните за определен период. Е, първо беше 5 години, сега се свежда до 30 дни. Огромни бяха дискусиите по темата. По мое мнение, стигнах до това заключение и се надявам и колегите от парламента да го споделят, че 12 месеца и повече не е приемливо като срок по различни съображения. И за това настоявам. Много е трудно. Съветът е доста реши, решен и да си отстоява искането за 12 или повече месеца. А, аз лично е, много силно застъпвам нашата позиция. Друг е, въпрос беше за економически оператори които не са превозвачи. Има тук също разминавания в мненията и за задълженията, примерно на чартерните въздухоплавателни компании и други, като всяка страна има леко различаващи се становища от останалите. Та тук трябва да видим дали ако подхождаме стъпка по стъпка, т.е. националните е, органи да извършат съответните проверки или да направим една клауза за задължителност в това отношение, но очаквам председателството да ни потвърди какво според тях ще е най-добрата позиция на парламента. И с така, пътим да спомена и въпроса с а, а, графика. Никой не може да ме обвини, според мене, че съм се опитал да прокарам каквото и да било набързо тук през парламента. И независимо от ужасните неща, които се случват в момента и провокирах е, политиците да реагират много бързо, аз съм е, политик и, както вие казахте много любезно, е, съм се занимавала с темата за туризъм. Аз имам и директен опит в това отношение. И не мисля, че трябва да реагираме инстинктивно, без да мислим в този момент. В края на краищата не малко терористични актове се случиха, откакто предлагаме този законодателен текст и е добре е да отделим достатъчно време за една мярка, която е важна – сега е точно момента да чуят и другите институции реалните притеснения на парламента. Това се опитвам и да направя, председателят. Благодаря. Триалога ще чуем. Утре ще се и ще чуем какви са били резултатите. Благодаря на колегите, които така с битичко се изказаха. И сега следващата точка отново на господин Къркоп. Обмяна на мнение за и представането на предложението на комисията за премествания и центровете за регистрация, така наречените hotspots. Пак отново да попитам докладчикът иска ли нещо да коментира преди да дам думата на комисията. Да, господин председател, няма да ви отнема много време. Е, достатъчно вече отнех време по предходната точка и не искам да злоупотребявам с доброжелателството ви. Но темата е важна. Доклада за преместването безспорно ще представлява много предизвикателства за всички нас – защото е, сигурността и миграцията бяха доминиращи теми от последните няколко седмици. Ние безспорно се сблъскваме с е, предизвикателства и сме се сблъсквали с тях по отношение на миграцията и те не са се сменили от последните няколко седмици. Едно от решенията за проблема с миграцията е, се счита, че е преместването на мигрантите. Първо трябва да, да намерим механизъм, кой, който да не подсилва привлекателността, факторите, които правят емиграцията привлекателна, включително да се обмисли Дъблин и опазването на границите. Всеки подобен механизъм трябва да бъде съобразен и с процедурата за убежище. Това не е магическа пръчица, която ще реши проблемите и за да сработи този механизъм, трябва да работи и цялото законодателство, свързано с убежището. Преместването е основ... е, е може да бъде успешно единствено, когато има и доверие. В момента нямаме много данни, че има доверие. А, също така трябва да извадим необходимите заключения от първите е, опити за преместване. Премест... Системата за преместване в спешни случаи не функционира така, както и ние и страните членки се надявахме. Трябва много по-солидна рамка от това, което ни се представя до тук. Трябва да има механизъм, който да отчита и по-широките е, последствия, възражения, възможностите за интегриране, опазване на границите, възможностите. Всичко това трябва да работи като едно цяло. Също да отчитаме и разходите, за да има полза. И а, е, този механизъм трябва да може да бъде адекватен не само за настоящата криза, но и за бъдещи такива. Що се отнася до графика, е, социалистите, демократите, НП и други искат един така подход на общия подход и аз съм, сега ще обсъдя с госпожа Гион, за да видим как можем да е, си сътрудничим. Надявам се, че ще мога да ви представя доклада си рано в началото на следващата година. Да чуем сега представителя на комисията. Е, моля. Thank you very much, Mr. Mr. Chairman. <clears throat> The Commission proposal on the crisis relocation mechanism... Приложението на Комисията за механизма за преместване бе при ето от комисията на 9 септември по правно основание 78 и измененията от регламента от Дъблин. В контекста на тези дейност беше прият и е, два механизма всъщност за преместване в спешни случаи 1600 от Италия засягаше единия механизъм. Така че това е по-широкия контекст. Защо предлагаме сега една постоянна рамка за преместване при криза? Член 73, който бе използван за двата е, механизма по спешност, може да се използва при кризи само при внезапен приток на мигранти. И като правна база той не може да служи за постоянен механизъм за преместване. Той е само за спешни случаи. Затова се позоваваме на член 78.3 за да не бъдем и в противоречие с регламента от Дъблин. По тази причина трябва да предложението да се базира на член 78, за да може да отговаря на разпоредбите на регламента от Дъблин. Именно за това излизаме с настоящото предложение. Какво включва то? Първо, делегирани правомощия на комисията, за да задейства механизма за преместване от дадена страна членка – ако комисията счита, че съответната страна е в е, сериозна криза, кризисна ситуация. Тук е, е, формулираме дефиниция кризисната ситуация може да се определи, че е такава от комисията, а ако кризата е в такъв е, мащаб, че оказва сериозен натиск дори върху добре подготвена система за обежище, която функционира във всички съответни аспекти по а, е, европейското законодателство за обежище. Второ, ако комисията реши, че ситуацията е кризисна, тя трябва да отчита и броя на заявленията в рамките на 6 месеца. Увеличението на броя в сравнение с същия период от предходни години и е, броя заявки е, на глава от население за последните 18 месеца за да се определи броя на преместваните искащи обежище, трябва да се отчите и заявките в страната членка на глава от населението за последните 18 месеца, капацитета на страните за отдаване на обежище и участието на страната в предходни инициативи за солидарност. Тоест, трябва да се отчита какво е правила страната в предходни подобни ситуации. Предложението включва и критерии за разпределение 40% от населението, 40% БВП и 20% корективни критерии, примерно броя бръженци на глава на, от населението 10% и 10% процента на безработица в страната. Механизма ще бъде приложим само за националност ти, които имат признат право за убежище над 75% в Европейския съюз, т.е. да не се е, окоръжава потока от нерегулирана миграция незаконно. Предвиждат се допълнителни мерки, пътна карта за страните членки, от които ще се извършва преместването и тъй като става дума за Дъблинския регламент, там се прави връзка с член 43 механизма за управление на кризи. Същата е процедурата като по член 73. Тук е много важна бележката на господин Кърков – че е, механизма предотвратява вторично преместване. Разпоредбата е такава, че страните членки имат задължение да връщат е, е, търсещи обежище, които са напуснали страната, където са били изпратени. Те трябва да бъдат връщани в страната, където е било, за която са били определени. Трябва първо да видим как действат механизмите по успешност, да придобием известен опит. Нека да кажа, че в момента определено се намираме в кризово положение, което да стабилизира цялата шенгенска система в момента. Затова комисията е на мнение, че трябва да има надежден и, и надежна и конкретна законодателна рамка, т.е. Дъблинския регламент. Затова и излизаме с настоящото предложение. Благодаря. Председателят, благодаря. Сега да чуем и от Люксембургското председателство как стоят нещата. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря за думата. Нека да ви кажа, че що се отнася по работата за предложението на комисията за постоянен механизъм за преместване, съвета в момента извършва работа на техническо ниво. Това е. And I was going to ask you to be brief. So glad I didn't. Ето какво се случва, когато искам да бъдете кратки. Well, members can uh, make their own conclusions. We have a very long list. Ето, давам възможност депутатите да си извадат заключения. Сега да чуем от Европейския звено за подкрепа на обежището и е, вие сте свидетел на реалните операции в Гърция и Италия. И, и е, колеги, ако искате да се изкажете, дайте ми знак сега по тази тема. Госпожа Йотова, отбелязвам си. Дигнете си е, ръка, за да приключа списъка с гласуванията, е, с изказванията. Знам, че не е приятно, но като дойдат хора накрая и изведнъж поискат думата, се оказва, че съм прескочил някого. Така, приключвам с списъка с желания за изказвания. Много е дълъг, никой друг не виждам да дига ръка. Моля, заповядайте. Благодаря, уважаеми депутати. Благодаря за поканата да участваме в този дебат, за да ви уведомим за работата ни в Италия и Гърция по преместването. Ние работим съвместно с комисията и други заинтересовани страни имаме желание проектите ни да се увенчат с успех. Кой може да бъде преместван в момента? Това зависи от е, тези, този критерий за 75% за получаване на международна закрила. Сирийци, граждани, от, идващи от Еритрея, е, Ирак и Централната Африканска република. Те, това са лицата, които могат е, да се възползват също лица без гражданство, които твърдат, че е, живеят в тези страни. Някои е, така фонови данни. 34 хиляди трябва да бъдат преместени от Италия, 63 хиляди от Гърция, 54 е, хиляди ще бъдат отложени в Швеция. Е, Швеция също ще се включи в този проект. Той ще е, се развива в рамките на две години и е, лицата, които ще бъдат премествани, им се взимат пръстови отпечатъци и биват регистрирани. Ако може нататъка. Каква е нашата роля? Ето така нагледни материали. Даваме информация за още при пристигането на лицата, които евентуално имат право да участват, обясняваме им какъв е проекта и даваме информация за процедурата за обежище. Това е един от нашите екипи в Лесбос, Гърция. После регистрация отново помагаме с процеса на регистриране и заявките за обежище. После правиме така разпределяне, за да видим е, тези, които могат да бъдат преместени, е, оглеждаме за коя страна са най-подходящи и съответно те тръгват и съответно биват посрещани. В момента в Италия има преместени лица от Лампедуза, в Вила Сиканя, Агридженто. Там се регистрират предимно Милано, Рим и Катания. Ще ви обясна защо Милано и Рим. В Гърция, Лесбос и Атина. От е, картата виждате къде са приемните центрове за регистриране в Лесбос е, и Киос, само с Лерос и Киос са тези, които те първо ще бъдат открити. В Италия Лампедуза, е, току-що казах, и другите центрове Трапани, Таро, Таранто и още два 170 Извинете, 274 експерта поискахме. До момента при нас са дошли 176. Около 30 души в момента работят на място. И тъй като не всички регистрационни центрове не са, е, са открити, можем да кажем, че хората, които работят в момента, са достатъчни. А, нещата в Гърция и в Италия са напълно различни, затова и трябва да бъдем гъвкави. Какви са предизвикателствата, защо толкова бавно действаме? Знаете, че мина така известно време, докато стартира процеса. Не всички регистрационни центрове още са открити, както казах. Не действат всички. Чисто логистични проблеми имаме. Примерно, елементарно интернет връзка в далечните острови, например. Друго нещо, което можем да споменем е една известна неохота от страна на хората, които трябва да бъдат преместени и да участват реално в този проект. Ето защо информацията е изключително важна. Тя трябва да се предоставя веднага на място и да се обяснява, че това е процеса, който е логично да следват. Какво се опитваме да направим, за да преодолеем тези предизвикателства? На първо място о, и ние се спираме на а, потоците, които са извън а, горещите точки. Затова имаме и хора в а, Милано. Ако да речем са навлезнали а, хора в, от Поцано и са вече в Италия, се опитваме да идентифицираме такива групи, които да ги включат в процеса, в този проект – а също така повече мобилни служители а, пускаме навсякъде в Гърция. Това ни позволява да работим по различни места в рамките няколко дни. Имаме и мобилни екипи. Както казах, не знаем къде ще слезнат а, хората от лодките, затова е хубаво да има мобилни екипи и да речем в Рим и когато се а, е, чуя за а, някакво престигане, веднага могат да се мобилизират тези мобилни екипи. Гъвкавост а, по този начин имаме. Цифрите, които а, до момента сме постигнали, както виждате, тези цифри не са а, впечатляващи, но вече имаме някои истории на успеха. Това всъщност е едно семейство, което проследихме от самото начало до края. Те се регистрираха в Лесбос, в Гърция. Целият процес от регистрацията до новия им дом в Люксембург и всъщност изпращането на децата им в училище в Люксембург отне две седмици, което означава, че тази а, програма може да постигне успех, ако всички страни работят в духа на солидарност. Благодаря. Благодаря много. Нека директно да действаме с а, депутатите, членовете на нашата комисия. Първо докладчиците в сянка от НП първо. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Кърхов за въведението и на комисията и Азо и съвета за техните подробни изказвания. Макар за първи път да обмениме мнения по това предложение, много работа е свършена по тази тема тук в парламента, що се отнася до решенията на съвета за 40-те 44 хиляди, 140 000 за вътрешно преместване. Много от моите колеги и аз самият бяхме разжаровани от тези решения и факта най-вече, че не участваше парламента по процедурата за вместо вземане на решение. Ние много а, настоявахме да дадем съветите си в тези обстоятелства, така че всякакъв механизъм за постоянно а, вътрешно разпределение да а, вземе предвид да участва парламента като съ законодател. А, искаме да помогнем за създаването на този нов инструмент в политиката по убежище на Европа. Това ни дава и много сериозна отговорност. Отговорност да се справим с това предложение по един бърз, обединен и ефикасен начин. Чакам с нетърпение дискусиите с колегите и напълно съм съгласен с Тимоти Кърхоп който казва, че това не е еднозначно и цялостно решение. Това вътрешно преместване може да проработи, ако всички други елементи са действащи. И тук имаме горещи точки, сигурност на външните граници, гледаме представянето презентацията всъщност не увеличи моят оптимизъм в това отношение. Що се отнася до самото предложение, Смятам, че то може да проработи единствено ако правилно и ясно очертаем критерии и а, изменими показатели. А в момента в предложението липсват каквито и да било конкретни показатели. А, казва се какво ще се изчисли, но какви са потоците изобщо не се говори. И много се надявам, че в хода на това обсъждане ще имаме достатъчно добра директива, за да не сме а, а, изправени пред трудности по-нататък. Два кратки въпроса към комисията, ако може. А, работим по това предложение. В същото време комисията обявява много подробен преглед, оценка на Дъблин като такъв, което води до преглед и на това как това предложение ще се впише в преглед на цялостното законодателство, което предстои. На второ място, приемането на подхо... постоянен механизъм за кризи не пречи на това съвета да приеме друг механизъм по 78.3. Кое ще накара съвета да предпочете да използва постоянния механизъм вместо собствено решение на съвета за кризата. Благодаря, Мириам Дали от докладчиците в Сянка. Благодаря, господин председател. Ще използвам малтийски, моя език. Благодаря на господин а, Кърхоп за неговите коментари, за въведението, което направи, така че да видим как можем да продължим от тук нататък. Като социалисти и демократи ние смятаме това досие за изключително важно в цялостната европейска политика за убежище и миграции. Видяхме в днешната презентация, че са нужни конкретни действия и предложенията трябва да се превърнат в реалност. Няма смисъл да спорим за а, преместването, ако това ще остане само на думи и няма да има конкретика. Казахте, че има 115 хиляди души, които са преместени. 115, а, което никак не е достатъчно. Няма смисъл да смитаме този проблем под килима и да оставяме а, държавите, които са на предната линия, да се а, измъчват. Господин Скимри от а, ЕАЗО а, се позва на факта, че е много важна ролята, че виждате колко е важна ролята на държавите членки. Според мен има няколко момента, които са изключително важни. Това е нещо, което няма да изчезне скоро. Броят на бъженците само ще се увеличава. Затова е много важно да покажем солидарност в дела, не само в думи. И смятам, че този доклад е нашия шанс да приведем на практика принципа на солидарност и да видим как може автоматично да се приложи е, дадено е, законодателство. И, бех, и без да навлизаме в Дъблин, е, регламентът от Дъблин, виждаме колко са важни тези елементи за Европа. Всъщност става ясно, че Дъблин не работи. Проблемите, пред които сме изправени днес, показва, че ня... трябва да променим. Нещата трябва да се а, работи в посока по-различна от предложението на комисията, защото то е твърде мъгляво, твърде неясно. Елементите, които трябва да се отчетат, не са включени и в а, това становище. Аз гледам напред а, с нетърпение към а, работата си съвместната с докладчетата, за да можем да постигнем необходимото. Силия Викстрем има думата. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Наистина ви благодаря. Това са доста впечатляващи цифри, тези, които току-що ни представихте. преместването на тези 301 лица от Гърция. Аз бях там, когато те бяха преместени. Това беше добра и добра история. Но 31 човека не е много. На следващия ден обаче се разпространиха новините от тези, които бяха преместени към тези, които отиваха към гръцките острове или към континентална Гърция, че в Люксембург нещата са чудесни и сега всички искат да отидат в Люксембург. Ние обаче трябва да разгледаме нещата и от перспектива. Срещах се с естонския външен министр и той ми каза, че се опитват да намерят хора, които да преместят при тях, но Имаше неправилна информация, която е била разпространена много преди да излезе вярната информация от Външното министерство на Естония, така че хората са уязвими. Те са избягали от война, от гонения и много се притесняват да не се окажат в същата ситуация. Те дори се притесняват да се качат на един самолет, за да ги преместят. И това, което може да бъде направено, е следното. Може би трябва да има някакви психологически екипи, които да посрещат тези уязвими групи хора, защото е много важно да спрем грешната информация, която получават и да окоръжим доверието им. Това е особено важно при работа с уязвими групи хора, защото трябва да преместим 160 000 мигранти и при скоростта, с която работим, това ще отнеме горе-долу 72 години, ако нещо не се случи, нещо драматично. Аз бих искала да зная какви са мерките, които вие предвиждате, за да преместя не един, не 15, не 30 човека, а тези хиляди, за които говорим. Втория ми въпрос е свързан с това, че Швеция в момента е наистина претоварена. Преди няколко седмици се изчерпаха матраците, които можеха да се закупят в а, търговската мрежа. Хората спят навсякъде, в училища, в фабрики, без легла, спят навън, а ето дойде зимата, температурите паднаха под нулата в Швеция, студено е и не бихме могли да се справим с ситуацията. Така че каква е в момента ситуацията? по отношение на преместване на бежанци от Швеция към други страни. За колегите, които не са запознати с ситуацията, при нас идват десетки хиляди човека всеки, всяка седмица. Заради драконовските мерки на нашето правителство в момента цифрата намалява, но ситуацията така или иначе е непоносима. Искам да знам какво може да се случи. Благодаря. От зелените с Хакелър, докладчик в сянка. Благодаря. Ще подкрепя това, което казаха и колегите във връзка с мерките за спешно преместване. Искаме да имаме и постоянна схема за преместване на хора. Разбира се, това не би трябвало да пречи на някакви смислени реформи по отношение на споразумението от Дъблин. Тези две неща трябва да се свържат, защото наистина това предложение променя регламента от Дъблин. Така че добре е да имаме предложението за този инструмент, което ние от зелените подкрепиме. Мисля, че е добре и да оставим решението за момента на комисията, т.е. да решат кога случай е спешни и кога не Хубаво е да има някакви указания, но е добре да не оставяме нещата в ръцете на държавите членки, а в ръцете на комисията и тя да казва кога имаме спешна, неотложна ситуация. Има още няколко неща, които струва ми ще, ще трябва да промени прага от 75% според мен е доста произволно избран. Според мен трябва да падне до 70% възоснова на уроците, които би трябвало да, си, да, да научим. Има една много важна група беженци, афганистанците, които са почти 75%, 70%, но те са изключени. В момента много от тях са оставени в Гърция. И за това мисля, че като група, която е голяма и в повечето случаи получава съдът на беженците, трябва да бъдат включени в механизма по отношение на полките, които трябва да се извадим и нещата, които трябва да научим. Мисля, че не мисля, че трябва да караме бежанците първо да подават искане за получаване на обежище в страната, в която влизат, защото това поставя под голям натиск Гърция или Италия. Ако няма такова изискване, нещата ще са по-лесни, ще има по-малко административни пречки. Освен това, нещата опират до доверие. Ако не искате да подадете искане за убежище в Гърция или в Италия, че така или иначе тези страни са претоварени, то тогава можете да отидете във втора страна и а, мисля, че е много важно да има достатъчно хора от страна на ЕАСО и в така наречените горешки горещи точки, защото там нещата могат да се ускорят. Frontex се опитва да ускори регистрацията и това е чудесно, но трябва да има някой, който да говори с беженците, да им обясни какво означава преместването, какви какви са предимствата на разни страни. Да речем, те си говорят колко прекрасно място е Люксембург. Всичко това трябва да се случи там на място. Съгласна съм, че трябва да се опитаме да предотвратим вторичните вълни на миграция и това е което се опитваме да направим с докладите, но ми се струва, че предложението на комисията поставя грешен акцент. Вие смятате, че приоритета трябва да падне върху нуждите на беженците, но това е ключово за предотвратяване на вторичните миграционни вълни. Ако се вземе предвид фамилния статус, езиковите разнообразия, те ще могат да са доволни по отношение на мястото, към което се насочват, няма да се местят, това ще намали административната тежест, ще бъде по-лесно и няма да има нарушаване на правата на беженците, защото сега комисията казва, че те трябва да се регистрират всеки път при властите, но това създава проблем по отношение на законодателството в областта на обежището, което имаме. Мисля, че ще бъде по-добър вариант, ако направим това за предотвратяване на вторичното преместване. Ако имаме един беженец, който идва на остров Лесбос и му казваме, слушай, ще те преместим, но това ще бъде след два месеца и сега ти трябва два месеца да се издържаш сам с последните си пари. Може би те много хора ще откажат. Трябва да намалим този период на изчакване, да имаме по-бързо взимане на решение. И последно един въпрос към комисията. Не съм много сигурна. За това, за това питам. Държавите членки плащат пари, за да могат да избегнат това свое задължение за една година. Вероятно нямате представа какъв процент от БВП е това, но дали можете да накарате държавите членки да изпълнят това, което се очаква да направят. Наистина бих искал да не пришпорвам темпото, с което говорите, но има много дълъг списък от желащи да се изкажа темата е от изключителна важност и ще ви помоля да следите внимателно часовника. Давно на Лаура Ферара. Заповядай, Лаура. Благодаря, господин председател. Искам да започна с това, което каза нашия гост в началото и в края. Колко е важно да покажем дух на солидарност. Ако разгледаме цифрите, няма как да не видим, че само 14 държави членки са склонни да пуснат бежанци. 129 хиляди от 3, 300, над 380 хиляди в Италия, в Гърция цифрите също са високи. Както каза председател Юнкер, вероятно ще ни отнеме доста време преди да разселим 174 хиляди беженци, така че не знам какво ще се случи, когато този механизъм трябва да се превърне в задължителен. Нашия опит и там беше доктор Кембри. Бях в Косак за годишната среща. Имаше представители на различни национални парламенти, които говориха за управлението на миграционните потоци и като цяло имаше отказ от страна на държавите членки. Те не искаха да бъдат при, при тях да има мигранти или механизми за разпределяне на мигрантите. Позоваха се на суверенността на държавите членки за това, че, съ, че Съюза не може да се налага над отделните държави членки. Мисля, че дори се позоваха на, принципите за солидар, на принципа за солидарност, вписан в член 80 и 78 от договора за функциониране на Европейския съюз e sul sentimento comune attuale eh, la prospettiva. Eh. Ако разгледаме настоящите цифри, е, можем да видим, че това, което ни очаква, не изглежда много обещаващо. Трябва да се съгласи с К. Келер, която говори за тези 75%, оратора каза 65% трябва да имаме намаление от 75% на поне 70%. Тя спомена афганистанците. И е вероятно тези предвиждания да са неточни, да има вторично преместване, миграционни вълни в Европейския съюз. Благодаря ти, Лаура. Благодаря за това, че беше и кратка. Наистина го оценявам. Uh, господин Дюпри. Благодаря, господин председател. Аз съм федералист в Европа, за това солидарността на държавите в Европа е не избор, а задължение. А, имам обаче проблем за времевата рамка на това предложение и се питам дали а, е сега момента а, да се инициира такъв а, механизъм а, за тези а, 160 хиляди. Дали няма да са разочароващи резултатите, дали няма да. А, имаме проблеми с солидарността в Европа. И конкретно си задавам въпрос за публичното мнение в някои държави членки. Наистина, трябва да се намесим, трябва да се въведат конкретните мерки, но не могат да се блокират а, а, други е, елементи. Така че важна е времевата рамка, важен е календара. На второ място, а, много голяма част от нашите а, становища са свързани с една по-глобална политика и а, тук, току-що колегата каза, има политика, има проблеми в външните, контрол на външните граници и не можем просто да си изберем един елемент от политиката и да действаме отделно по него. Две неща ме притесняват в това, което е предвидено. А, този документ, това решение а, св, а, стъпва на а, конкретни цифри. Това е добре. Приветствам го. Но от друга страна имаме от една страна ни 40%, от друга страна 70%. 40%, които могат да се възползват от преместване. Това правило на основата на какво го определихме, какъв е критерия. Също така, не можем да поддържаме хората в настоящата ситуация и те да не могат да се възползват от механизма за преместване. Какво става с хората, които се натрупват през цялото време и пристигат? На следващо място ме притеснява второто, втората дерогация. Тези държави членки, които не искат да участват в механизма за преместване. Те ще плащат 0,02%. И сега, как се прави избора между това, кое ви струва по-малко? Ако това да, прием, това да приемете определен брой мигранти ще ви струва по-малко, те ще го направят. Е, по този начин е, се поставя малко различно мотивацията. Така че ако имате избор между 0,02% като глоба и да приемете е, определен брой бежанци според критериите, които вече са определени. Разбира се, че има известно решение, което трябва да се вземе и в момента държавите членки извършват своите калкулации. И така ще се наложи те да приемат тези, които са отхвърлени от други държави. Не съм наистина убеден, че е, този механизъм за излизане от механизма на някои държави членки е много здравословен е, и дали няма той да направи е, малко по-сложна ситуацията за тези държави членки, които участват солидарно, за разлика от тези, които не искат. Председателят, в крайна сметка всичко това трябва да проработи и е, става въпрос за човешки същества на а, практика. Давам думата на следващия оратор. Uh, However, different nationalities... Въпреки това, различните държави членки имат различно ниво на признаване. Така че, а, шанса едно лице да получи международна закрила до определена степен зависи от това от коя страна идват те. Така че искам да знам възоснова на какво ще се вземат тези решения, от кого. Освен това, някои държави членки са по-атрактивни от други, поради много причини от гледна точка на държавите членки някои е, бежанци са по-приемливи или по-желани от други. Това е факт. По какъв начин тези предпочитания ще окажат влияние на вземането на решение и дали въобще ще окажат? Реалистично ли е да, да мислим, че бихме могли да предотвратим вторичното преместване на тези, които вече са били преместени. Госпожа Келър каза, че трябва да се отразят и предпочитанията на търсещите убежище. Това е логично само по себе си, но от друга страна точно тези е, лични предпочитания доведоха до настоящата ситуация, при която няколко държави членки получават почети всички искания за убежище, а други не получават нито едно. Благодаря госпожа Йотова. Юляна, заповядайте. Благодаря, ще говоря на български. Поставя само два въпроса, които са изключително важни. Малко преди лятната вакансия ние всички приехме временен механизъм за релокация. Този временен механизъм с много трудности беше възприят и от държавите членки, но той не се изпълнява и това е а, днешната ситуация. А, няма как а, да сме доволни от факта, че толкова малко хора са преместени за толкова много време. Моят конкретен въпрос е как от тук нататък ще кореспондира временния с постоянния механизъм, след като ще трябва много дълъг, дълъг период за самото действие на временния механизъм за тези 160 хиляди човека. На второ място струва ми се, че ситуацията е коренно променена от лятото насам. Ние говорим за голямо струпване на хора в Италия и Гърция и преместването, но, но от тогава насам, първо тяхната бройка е неколкократно повече и какво правим с натрупванията на тези хора в двете държави, а и вниманието вече се насочи не толкова в Средиземноморието, колкото в Западните Балкани, където потока се засили изключително много. И там започна строежа на, грани, на огради, които поставят Гърция в една изключително сложна ситуация. На следващо място, няма ли да помислим в постоянния механизъм и за създаване на горещи точки в страните, от които идват мигрантите, защото очевидно само в Европа не можем да се справим с това? И на последно място, какви ще бъдат очакваните промени в Дъблин и как те ще кореспондират, това е въпроса към комисията ми, към комисията как те ще кореспондират с постоянния механизъм за релокация? Thank you. Mrs. Stevens, please. Госпожа Стивенс. Uh, thank you, Chair. Uh, colleagues. Господин Стивенс, извиняйте. Благодаря, господин председател. Колеги, преди да започна, искам да кажа, че съм съгласен с казаното от докладчика Кърк Холп. Трябва да се получим от пилотния проект. Естествено, че трябва да излечем полки от него. Но в същото време имам известни въпроси, вдъхновени от това, което току-що Еазо ни а, докладва. Решение 1523 от 2015 казва, че ако няма регистрация, търсещият обвежище ще бъде изключен от процедурата по преместване. Но няма никаква информация в досиетата по убежище дали е, един такъв лицето търсещо убежище е влезнало през гореща точка. Само се споменава датата на навлизане, не мястото. И много ясно е, е ясен е текста в това отношение. Без регистрация няма участие в процедурата по преместване. Ето защо ще се преследват по-сериозни гаранции за спазване на включеното в този текст. Докладът от ЕАЗО слушах внимателно и останаха за мен две неща. Разбирам, че не всички горещи точки са в пълно действие. Това е разбираемо, защото става въпрос за много сериозно логистично предизвикателство. Но именно поради това вие казахте, че преместването, потоците за преместване ще бъдат концентрирани извън горещите точки. Това не мога много добре да си го представя на практика. Ако казвате, че прем... потоците по преместването са извън а, горещите точки, реално подривате цялата идея на съществуването на тези горещи точки. А, така че нека да уточним е, дали наистина казвате, че не трябва, не би следвало хората да минават през горещите по, е, точки, защото нямаме нуждата логистика или е, ако наистина могат да се заобиколят горещите точки по други канали, губим е, общата картина и изобщо целият процес по преместване няма да бъде възможен. И а, на следващо място към колегата Келър, съгласен съм с вас. Ако живеехме в перфектен, идеален свят, а, за съжаление обаче не живеем в такъв свят и ако следвахме вашата логика, наистина щяхме да можем да дадем избор на хората, но това би означавало, същите държави, които са а, натоварени в момента, ще бъдат. А... Наистина съм съгласна с вас, защото същите а, държави ще бъдат а, отново натоварени. Така че, нека а, да бъдем. А, да гледаме в една посока, за да може тежестта да бъде а, е, разпределена както трябва на изток, на запад, на север и на юг. Мисля, че малко по-прагматично трябва да подходим. Благодаря на госпожа Стивенс. А, е, а, е, извинявам се на колегите, които искаха да а, се изкажат но закъсняха, тъй като ние а, затворихме списъка. А, има думата следващата ораторка. Благодаря, господин председател. Аз по принцип подкрепям идеята за постоянен механизъм за преместване и съм съгласна и с това, което а, каза господин Кърхоп, това, че не може една мярка да реши всички проблеми. Проблемът ми обаче е, че не виждам и може би отговорът на съвета е точно в тази посока. Не виждам е, ангажираност от страна на нашите държави членки в е, всички тези е, части на един отворен цялостен подход. Около 140, само 140 преместени бежанци. А до края на ноември съвета обяви, че поне 40 000 бежанци ще бъдат преместени а имаме 140. Това е просто прекрасно. Как можем да очакваме, че с друг механизъм на преместване това изведнъж ще се подобри като а, процес? И това, което малко ме а, подразни, а, говорихме за а, факторите, които ще се а, подобрят а, или а, прив... факторите за привличане ще се подобрят, тези фактори за привличане са всъщност основната причина за това да съществуват бежанци. Какво си представя, че изведнъж ще престане а, войната в Сирия или пък в Еритрея магически ще се подобрят а, а, обстоятелствата? Ние не се интересуваме в, от а, а, случващото се в Сирия, не се интересуваме от това, а, че не се интересувахме от това, че а, беженските лагери в а, Йордания и в а, Ливан а, са изключително а, натоварени. А, изведнъж се заинтересувахме, когато дойдоха на нашия прак беженците. Не се интересуваме дори от това да им осигурим храна. А, а, изведнъж говорим за някакви пул фактори, привличащи фактори. Ма това просто е недопустимо. В моите е, кошмари, всъщност, е, нито един беженец вече не идва в Европа, защото ние затваряме граници, изграждаме е, стени и даваме пари на африкански държави, на Турция и всъщност изобщо не даваме достатъчно средства, за да се преодолеят корените причини в африканските държави. И е, честно казвам, това, което слушаме и чуваме, на нищо не прилича. И искам да видя ясен сигнал от държавите членки, че те не само са готови да изграждат стени, а, а, и да дават пари на други държави, те да поемат задачата да ги защитават от бежанци, искам да видя ясен сигнал, че тези държави членки ще поемат своята отговорност, ще приемат бежанци, хора, които бягат от преследване, от войни и след това можем да направим напредък по новите мерки. Благодаря, Биргит. И накрая, господин Къкъл. Thank you, Chair. I will speak in Greek. Благодаря. Аз ще се изкажа на гръцки. Да, въпроса имам към представителя на комисията. Първо, за тези 40%, т.е. максимума, от заявките за обежище в последните 6 месеца. Тук не става дума за една регулярно случваща се цифра. Има моменти, в които тя става по-голяма, в моменти, в които намалява. А освен това, в обяснението на мотивите се говорят за природни бедствия и така нататък. Не разбирам защо един потоп в определена област може да е проблем дадената страна да приеме бежанци. Казвате, 115 е, семейства са преместени, но хиляди пристигнаха през октомври. 150 хиляди в Атина. Няма опашка от е, чакащи да влязат в механизма за преместване. А ние се справяме с ситуацията сами. Вие какво правите? Безспорно, трябва да може да се направи нещо, за да имат бежанците доверие да станат част от цялата тая машинария. Смятате ли, че страните членки ще се справят? И после хората в горещите точки, те ли те са тези, които трябва да бъдат премествани? А ако нямате доверие за това, означава да нямаме никакво доверие в системата. При нас пристигат, можете да решите, че при нас няма никакъв контрол. Господин Киркоп, ако може да приключите с едно изречение или искате да кажете само. Добре, разбирам е, трудността на ЕАЗО. Те нямат и персонал и средства, но като се има предвид какви са последиците за страни като моята, като Португалия, ние сме готови да приемем бежанци, но бежанците не искат да дойдат. Благодаря. Колеги, преди да дам думата на комисията и на председателството, а и на докладчикът, може ли Ако мога само да коментирам, колеги, и за трети път. Е, днес имаме изключително дълъг лист с заявки за изказвания. Ние сме комисията, която разглежда изключително важни и навременни проблеми. Погледнете само какъв ни е дневния ред – Отли, отлични презентации имаше хората. Взема на времени въпроси просто обема, мащаба на всичко, с което се занимаваме е такъв, че не можем да изчерпим всичко. Нека да бъдем дис, дисциплинираме. Огромен е списъка на желанията за изказвания. Откакто съм в парламента не съм виждал толкова интензивни дебати. Но ако продължаваме така, ще трябва да отпадат точки от дневния ред. За сега успяваме да се удържим в програмата. Трябва да обсъди с секретарията ли, дали не слагаме твърде много точки в дневния ред. Имайте предвид, може би по-нататък ще така предупреждавам ви, защото може би ще се наложи малко да облегчим дневния ред, тъй като така или иначе точките са изключително важни и има дълги дебати. Нека сега да дадем възможност комисията да отговори на конкретните въпроси, които и бяха зададени. Благодаря, господин председател. Благодаря и за толкова оживената дискусия, която даде коментари, които ще отчетем да обобщя няколко въпроса. Бавния старт на механизма и нежеланието на беженците да участват в е, програмата за преместване. Нека да кажа, тази програма не е доброволна. Това е голямата разлика с програмата в Малта, Орема. Тя не задейства добре. Така че нежеланието на беженците трябва да бъде преодоляно. И е, за да успее този механизъм е изключително важно да се прилага последователно решението в, ця... в неговата цялост. Да се вземат пръстови отпечатъци, е, да отговоря също така и на въпроса. Всеки е, редовен иммигрант трябва да мине през гореща точка. Селектирането трябва да бъде бързо, госпожа Келър коментира, и трябва да бъде задължително. При положение на вторично придвижване, лицето трябва да бъде върнато в страната, където е преместено. Това е възможно и по механизма за по успешност и по директивата за обратно връщане огромната част от информацията идва от бегалците, които са били преместени. А, сега, първите, които идват от Еритрея, не искат да идат в Естония, но а, когато се появят, а, а и диаспората в съответната страна, създава чувството на а, желание е, следващите да отидат там или не. Е, за Люксембург също отначало имаше колебания поради липса на информация просто. Господин Дюпре и господин Ленар дадоха въпрос за критериите, че те не са достатъчно конкретни и трябва да бъдат по-подробно разписани. Нека да кажа нещата така. Според нас трябва да има възможност за конкретно решение на място до известна степен. Но трябва да има, разбира се, един инвентар от конкретни критерии, но във всички случаи не може да има еднозначно решение. Би следвало да се въздържаме от изброяване на критерии, което ще доведе до е, такъв един кълъп за решаване на всички казуси. Би трябвало всеки случай да се решава по-отделно, да се отчитат и е, конкретните страни членки. Смятам, че на тристранните срещи това ще се обсъжда. Зададен бе въпроса за преместване от Швеция. Комисар Аврамополос беше вчера в Стокхолм. Разговаря с представители на правителството. В момента работим по предложение, което ще бъде завършено следващата седмица. Не знам кога точно ще го приемем, но имаме задачата да изработим такова предложение госпожо Келър, за вашите бележки и въпроси. 75% или 70% за признаване. Можем да дискутираме това от сутринта до вечерта, но трябва да бъдете наясно, че в решението се предвижда и съответно в предложението да се фиксира така, процеса за признаване, е, да се определя този коефициент е, всеки, на всеки 3 месеца. В зависимост от положението може да се включват и други националности. Като начало определихме 75%, за да даваме висока възможност на страните членки да са сигурни, че лицата, които идват, ще имат много голяма сигурност в това, че ще получат убежище. Мисля, че всички сме на едно мнение, че въпросът е изключително важен и трябва да се решава. Готови сме да приемем и други идеи. А, и за профилиране и сега се отчитат те профили страните членки могат да ги предоставят, но едно единствено съображение може да е съображение за отказ, а и това са съображенията за сигурността. По въпроса за средствата нямаме опит още за това доколко страните членки използват парите, които получават. Твърде е рано още. Факт е, че 14 страни членки за сега участват, вие коментирахте. Имайте предвид, че механизма по спешност предвижда две години да действа. Няколко страни членки, които в момента нямат бежанци, казаха в съвета, че имат нужда да се подготвят, да, изго... да направят инфраструктура за посрещане на бежанци. Така че няма проблем. На всеки три месеца те, страните членки могат да обявят намерението си да приемат. Няма проблем, че някои все още не участват. За това как си взаимодействат временните механизми и постояния двата времени механизма работят в момента. Следващите предложения на комисията ще се базират на член 78. Господин Дюпре и други коментираха този прак от 40%, дали има смисъл да е такъв или не. Казах ви защо го въведохме. Защото ако няма такъв прак и е, преместваме хора от е, някоя страни членка, където има твърде много бежанци, е, може да се наложи да преместим прекалено много хора в друга страна, която не може да ги поеме. Затова сложихме този прак от 40%. Надявам се, че покрих с това всички въпроси. Абсолютно. Абсолютно оценяваме факта, че успяхте да отговорите на всички въпроси в времето, което ви бе дадено. И с известно притеснение се обръщам към председателството. Благодаря, господин председател. Аз дойдох малко по-късно, присъствах на друга среща в съвета но чух повечето от нещата, всички интересни от изказващите се в залата тук. В съвета работата за преместване тече е, съвместно с работата по спешния механизъм. Предизвикателството е много голямо, защото трябва едновременно да прилагаме две решения. Също работим и по кризисния механизъм. Там сме в първите стъпки. Току-що започнахме преговорите. Същото се отнася и за парламента. Що се отнася до спешния механизъм, той е много труден за въвеждане в е, действие, защото има много масов е, приток на хора, до 20 000 души на ден в Гърция – Можете да си представите колко е трудно да се задейства идеята за горещите точки. А в Италия, примерно, има дни, в които не влизат мигранти. И сега страните членки трябва да се възползват от зимата, за да въведат един механизъм, който да е по-ефективен. Абсолютно споделям мненията, изказани тук в залата, че е, тук е поставена под въпрос европейската солидарност. Абсолютно е така. И господин Моренс е, присъства на дискусиите, които далеч не бяха лесни в съвета. Също така, тук се коментира че е необходимо да се работи за прекратяване на вторично е, преместване на е, преместените лица. Смятам, че предизвикателството за момента е друго да намерим достатъчно желаящи да бъдат е, преместени. След това ще мислим за вторичното преместване. Ако тези лица са добре посрещнати и имат добър живот в посрещата и страна, няма да имаме такива проблеми. Госпожа Викстром коментира случващото се в Швеция. Сега е, тук става дума не за страна, в която пристигат е, мигранти, а страна, която ги приема. Просто различна е логиката на ситуацията. Това е много важно и по отношение на преговорите, които имаме с вас по кризисния механизъм трябва да си зададем въпроса също как ще бъде е, прилаган регламента от Дъблини, цялата му реформа по-нататък. Работиме е, с парламента по тази тематика и мога да ви кажа, че в петък е, министрите, отговарящи за миграцията, ще обсъдят меха... кризисния механизъм. Там трябва да се отчитат и да се отчете и опита от преместванията при механизма по спешност. Ако той е добър, да се приложат тези практики, да видим какво не работи. Много работим за това да има и повече солидарност. Тази солидарност обаче не се постига толкова лесно, защото има несиметричност в страните, които са на фронтовата линия, така да се каже, страните, които са крайна цел и останалите. И потоците също, на емигранти също се смениха. Това зависи и от мерките, които се прилагат и на вътрешните, и на външните граници. за, именно за е, външните граници имахме срещи с Турция, работиме именно за подсилване на защитата на тези граници, а във вътрешните граници трябва да се задейства механизма за преместване. Ние си даваме сметка за огромна част от е, проблемите, които вие коментирахте. И ако има е, доверие, Имигрантите са готови да си сътрудничат, но както казахте, те идват от конфликтни зони и да се съгласат да се качат на самолет, веднага се сблъскваме с недоверие от тяхна страна. Тук се поставя и въпроса за капацитета, след като няма капацитет, как точно да обединим, да обе, убедим хората да решат да се махат. Има страни, които много бързо успяват да създадат капацитет за посрещане на тези лица, просто защото са имали опити до сега. И накрая прави сте, всички трябва да участват. Всички без изключение. Защото става дума за европейска солидарност. И в Гърция и в Италия, господин председател, са постигнат, е постигнат огромен напредък, но а, сега, а, ето, наближава края на годината, зимата и от а, другата година започваме от начало. Благодаря. По втора точка господин Дюпре любезно се съгласи да отложиме точката за следващо заседание и остава точката на госпожа Гион, за да можем да приключим преди 18.30. Последно изречение ще дам в, за заключение на господин Кърков. Съвсем накратко за госпож... Е, коментарите на госпожа Бикстрюм за информацията. Изключително е важна тая тема. Е, разбира се, че не е в интерес на е, трафикантите, на каналджиите да дават информация на тия, които им плащат. Така че ние сме тези, които трябва да даваме информация. Комисията работи много за изграждане на стратегия в това отношение. Споменава се и в заключенията на съвета за правосъдие и вътрешен ред. Та ключова е, елемент е информацията. Какво може да се направи по-добре? Депутат Вали зададе този въпрос. Не мисля, че трябва да сочиме кой е виновен, кой не, но мисля, че има проблеми с така равно, равното поемане на товара. Ключов момент е посрещането на лицата а, преди преместване, а, срока преди преместване трябва да е много кратък и страните членки трябва да поемат съответните си ангажименти. За горещите точки дали е, прекалено много хора има там. Не. А, и а, е, в механизма за преместване те не бива да бъдат заобикаляни. Благодаря на Жера отново за е, готовността да отложим 28 точка, с което стигаме директно до 29. -та. И с извинение към госпожа Дион, че й даваме само а, толкова малко време. Извинявайте, Тимоти. Мисля, че просто докладчика трябва да каже една последна дума. Благодаря за изказванията. Ще изляза с доклад, който ще отрази всичко, което бе казано. Е, Добре, да, извинявайте, че ви пропуснах. В бързината абсолютно забравих за докладчиката. И сега, колеги, извинения за госпожа Гион. много важна е последната ни точка предложение за съставяне на списък с безопасни страни по происход ще пропусна уводните думи и ще дам директно думата на госпожа Гион, после на ЕАСО и на комисията. Заповядай, Силви. Съвсем накратко от моя страна, макар да имам толкова много неща да кажа, но както казахте Току-що става въпрос за пакет от текстове, които се предлагат от комисията, по които ще работим заедно, така че благодаря за е, положените до тук усилия и чакам е, с нетърпение работата напред. този списък а, с а, сигурни държави на происход, а, логична последица от работата по политиката а, за обежища. Ще се върнем на това като идея. Сигурна държава е такава, която има демократична система, устойчива, надежна демократична система, където не се преследват и, а, или а, заплашват, измъчват а, а, човешки същества и така нататък. Също така а, се смята, че а, тези, които проистичат от въпросната държава, а, не са в заплаха в нея. Определенето на една държава като сигурна държава по происход е, е важно от една страна за самата държава, за която се говори, защото по този начин е, по-бързо могат е, да се обработват документите на лица от тази държава, нейните граждани. Това също така означава, че Една държава, ако е част в този списък на сигурна държава по происход, не означава, че нейн гражданин не може да поиска обежище. Всеки случай се оценява отделно. Процедурата също така включва и националните списъци. В директивата в началото парламента искаше да има а, такава хармонизираща възможност по различните списъци в Европа. Тази идея а, беше отхвърлена и в момента съществуват тези национални списъци и директивата ще а, позволи по-ясно да се очертаят а, те и така различни, а, зал, различен залог има в, а, политическо, в политическо естество, защо а, не можахме да съставим този списък. В момента съществуват национални списъци в 12 държави членки. Това показва една много различна политика, разнопосочна доли по отношение възможности, различни дължини на списъците от 16 до 26. Има държави, да речем Съединените щати, Австрали... Австралия, Канада, Япония са включени, а пък други, в други държави има само списък на сигурните държави, които са реални източници на ре, реални източници на мигранти. И също така има списъци, които включват държави, сигурни за мъже, но не и за жени. Имаме, да речем, Косово фигурира в някои от списъците и преди няколко седмици всъщност френския списък заличи Косово, но пък включи Албания. И така, според законодателната инициатива на комисията има седем държави Албания, Босния и е, Херцеговина, бивша Югославска република Македония, Косово, а, Македо... извинявайте, бивша Югославска република Македония а, и Турция. Какво е необходимо, за да продължим нататък? за да включим всички нужни действащи лица. На първо място идеята за сигурни държави, трябва да работим по нея, както и съобщението от днес говори за сигурни трети страни по происход така че би следвало всички да сме на една и съща страница в това отношение. Следващ, на следващо мал, място а, взаимодействието между европейския списък и националните списъци. Знаем, че има много разнопосочие в това отношение. Как може да се привнесе една хармонизация? Как може това въздействие а, за хармонизация да бъде въведено, какво ще се случи, ако една държава членка бъде заличена от европейския списък, задължени са държавите членки също да я заличат и то в какви условия. Също така, какъв е метода на оценка за една държава, дали тя е сигурна и как се прилага той. Зависи от законодателят да провери дали една държава отговаря на съответните критерии. Комисията а, уточнява начина а, на работа, какви са източниците на информация, които се ползват. Това ще чуем след малко. Трябва да се изчака а, съответната оценка, но също така и методологията, която се използва. Смятам, че е много полезно, дори и за в бъдеще, да продължим да работим по съответствието на този списък с основните човешки права. И на последно място процеса на преразглеждане на списъка, как и кой би следвало да бъде компетентен орган за поддържането на този списък, преразглеждането му, би ли следвало съответна държава да предложи промени в списъка или някакъв друг начин на действие ще има и как ще се осигури нужната бързина. Това са първите елементи в това отношение, които мога да представя на нашите колеги. Благодаря. Благодаря, Силви. Много неприятно е да трябва да вместим в толкова малко време толкова важен въпрос. Ти много елегантно очерта въпросите, така че е, съм доволен, че все пак остана в днешния е, дневен ред. И така съвсем накратко, ЕАЗО, е, съвсем е, бързо, ако може, и след това. Е, Агенцията за човешки права. Съвсем накратко, цифрите, за които говорихме за Западните Балкани, а, виждате, че броят а, искаш ли защита а, по, постоянно растат от 2008. От октомври от януари до октомври имаме 183 895 от, души от Западните Балкани. 109 000 едва бяха. Какво означава това? 17% от всички търсещи обежище идват от Западните Балкани в Европейския съюз основните държави по происход. В, през октомври Западните Балкани са на четвърто място. Но ако погледнем 2015 от януари до октомври, всъщност те са на второ място. Значи след Сирия са Западните Балкани. Основната а, дестинация за тези а, хора е Германия, както виждате и от Албания и от Косово са основната част от идващите от Западните Балкани. 2% е признаването. Тези, които получават обежище, под, 9, под 5% са всички. Най-високия процент е при идващите от Косово, следващата линия е Турция. Защо би следва Западните Балкани да се разглеждат като а, сигурна държава по происход или различно от другите? А, на първо място големината, нивото на признаване, даване на беженски статус много ниско. Ние организирахме няколко работни семинара за ситуацията, също извършихме сравнителен анализ, факторите, които съществуват за навлизане. например, няма преследване, няма сериозни нарушения. Предимно става въпрос за липса на перспектива за бъдещето, липса на национални системи на здравеопазване, на образование. Това са причините, които карат тези хора да търсят възможност в Европа. Става въпрос също и за насилието срещу ЛГБТ сектора и други. И предимно економически фактори показва нашето изследване и фактори, свързани с системата за а, бежанци и плащанията, които вървят с тази система. Това са привличащите фактори. Също така възможността за медицинска помощ и цялостни пакети, които също а, помагат. Знаете, че има също така и пътнически агенции, които действат, познати хора, които са вече в тези държави и други елементи, които също служат като привличащи фактори. Опитвам се съвсем набързо да приключа. И така, държавите членки предприемат редица мерки за да се справят с този поток, намаляват ам, времето за обработка, намаляват и пакетите, които се предлагат и а, така нататък. А, благодаря ви много. А, наистина времето е много малко. Госпожа Силвестри има думата. А, Агенцията за основни човешки права. Благодаря много. А, преди да започна, най-общо нашата агенция приветства инициативи, които насочват а, а, ресурси от а, ясно от а, видимо необосновани моби за обежище и а, в следващите 5 минути искам да споделя с, с вас някои а, мисли за това как може работата да се отрази на нашата дейност. Има редица моменти, на които би следвало да се спрем, когато говорим за основните човешки права. Първо трябва да се идентифицират тези, които са засегнати, съдържанието, природата на тези права, дали те са свързани с някакви ограничения, член 42 от хартата дали е изпълнен той или не. Пропорционалността също трябва да се провери. Ако преминем по-нататък към следващия слайд, трите стъпки за пропорционалност, дали е подходяща тази мярка за постигане на целта, дали е необходима и дали е достатъчно съразмерна. Има ли по-добри мерки? Правата, които са свързани с предложението, можем да групираме в две огромни категории две а, абсолютните прав, а, права, а, забраната за връщане и а, и а, невръщането, а, груповото връщане и на второ място а, правата с а, ограничени, с ограничение принципа а, на невръщане и а, колективно експулсиране. Принципът на невръщане означава, че има възможност а, кандидатът да се върне в безопасна а, страна и според нас това е свързано и с правото да бъде чут кандидатът. Съвсем кратко по колективната експулсия. Тя се прилага и по границите, така и в открито море. Ако говорим за другите права, които търпят ограничения. Основният принцип, това предложение е принципът на недискриминация. На първо място директна дискриминация на основата на страната по происход и на второ място нещо, което трябва да обмислим, не директна дискриминация, не а, пряко а, въздействие на държавата по происход – върху държавите, които се считат за сигурни. Разо даде пример с Западните Балкани. Ясно е, че мерките, които се предвиждат, са съвсем в посока на реална цел, но ако разгледаме ограниченията и това как всичко се съчетава с принципа на недискриминация, ще видим дали е подходяща мярката. Ще има ли общи процедури, каквато е целта на договорите, ако останат националните списъци? И може ли, може би основният въпрос, дали процеса на необосновани моби за беженски статус ще бъде ускорен. Що се отнася до необходимостта, мисля, че би било подходящо да видим дали има други мерки, които постигат същата цел. Имаме много повтарящи се моби. Вероятно има и други процедури, които ще постигнат същата цел. И теста за съразмерност би било подходящо да покажем че списъците, държавите от списъците има толкова нисък процент, че няма смисъл да се включват списъците, както и категориите в тези държави, които са в риск, по-конкретно младсинствата и хората от ЛГБТ групата. И накрая, за да се обоснове включването на кандидатите или а, въвеждането на едно такова правило означава изключение от принципа на ефекта на временно преустановяване и върви срещу член 3, където а, трябва да се използват а, възможностите на регламента, директивата за беженски статус и правна защита. Правото на детето и правото на свобода. Директивата се предвижват, предвиждат конкретни правила за кандидатите, които идват от безопасни държави на происход. И е важно да се провери дали с създаването на европейски списък, въздействието на децата от една страна, от друга страна а, непредружените деца ще е такова, че да са нужни някакви приспособления. И накрая, от гледна точка на нашата агенция, няколко препоръки. Важно е въздействието на предложението а, върху човешки, е, фундаменталните права да бъде ста, е, обстойно и прозрачно, да бъде достъпно и в бъдеще. Трябва да има отделна обосновка за всяка една държава и да се помислят начини, по които непрекия ефект на тези е, на днес държави е, което ще се отрази на младсинствата в тях. Благодаря много. Благодаря за вашата презентация. Благодаря за това, че бяхте пределно кратки. Наистина вече е време да тръгваме. Колеги, буквално имаме 4 минути. Благодаря на превдачите, ще останат с малко по-дълго, отколкото е предвидено. Ще чуем първите бързи реакции, защото иначе ще останем без превод. Госпожа Дати, заповядайте. Имам списък. Ако не искате да се изказвате, просто дайте знак. Минута, моля ви. Господа Дати, господин Дюпре. Госпожа Дати, заповядайте. Президент. Благодаря, господин председател. Първо, да, като се има предвид какво се случи в Париж и заплахата от терористи в Европа, не бива да забравяме и другите големи предизвикателства в момента, а именно е, беженския мигра... Е, поток и мигрантите. Трябва да не се поддаваме на всички тези е, безкрайни събития, които да ни попречат да приемеме тези списъци. Изключително е важно е, да работим по този документ. Въобще няма съмнение колко е необходим той. Ще имаме възможност да работим за изработване на списъка, включително и с, съвместно с Турция. Много се радвам, че имахме възможност да отделим малко време на темата. Благодаря, господин Допре. Аз виждам три проблема. Първо, процедурата за това да се да влезе една страна в списъка, после да излезе и второ, доколко този списък съвпада с националните списъци и как точно ще се съчетаят двете системи. А, също и предложението на комисията да влезе Турция в този е, списък и нашето най-голямо желание е това да се случи. Какво е една сигурна страна и разбира се, дали ще има отношение това към ускоряване на процедурата, според нас за тази цел ще трябва да се изменят настоящите механизми за сроковете на обработка на заявките. Мисля, че трябва да отделим специално внимание на въпросите, повдигнати от Агенцията по основните права. Госпожа Андерсен за Гуе. Um, Ще се опитам също да бъда кратка. Много се притеснявам по отношение на методите за оценка, които се използват. Особено ако повторя някои от коментарите, които вече бяха споменати за Турция. Ако разгледаме какво се използва, за да се определи дали една страна е част от безопасния списък или не, говорим за конфликт, за насилие и съвсем скоро чухме от господин Ердоган следното. Той казва, че Турция е в края на един мирен процес, така че не мога да разбера как една такава страна може да ни бъде представена като безопасна, като се има предвид какви коментари прави той, какво се случва с кюрдите там. Благодаря за това, че беше кратка. След това на място на Джи Ламбър давам думата на госпожа Валера от името на Зелените. Благодаря. Ние считаме, че Турция не трябва да фигурира в списка. Говорихме достатъчно. Там положението е особено. 25% от бежанците идват от Турция. И се използват достатъчно политически методи за оценка, но не трябва да бъде така. Не бива да се базираме само на политически съображения. Също. За националния списък би следвало да има някакъв вид иерархия, да може да има и съвместимост на тези два списъка, европейския и националния как е, ще се тълкува присъствието на една страна в националния списък и в европейския. Също отделни райони в страните. Това също трябва да се отчита. Благодаря, господин председател. Темата, която повдигаме днес е изключително важна, защото Става дума за мигранти. Нашата система за момента не е ефективна. Над 40% едва могат да бъдат преместени. И е абсолютно необходимо да има този списък. В първоначалния списък фигурират само 7, което е много малко. Западните Балкани и Турция са два източника на иммигранти, така че те трябва да отидат на списъка. Защо 7 държави? Мисля, че трябва да се опираме на националните списъци. В Франция има 16 такива, в други страни 26. Така че според това, Франция има безопасни страни, като Сенегал и други, които можем да ги включим. Защо трябва да се ограничаваме? Добре е да помислим. И накрая въпроса за това, че едновременно съществуват и национални списъци, и европейски. 12 са националните и смятам, че трябва да се уважава тях. Факта, че те съществуват. Т.е. трябва да има система, при която да съществуват и едните и други списъци. Благодаря на преводачите. Благодаря. Чухме много за критериите за определението дали една страна е безопасна страна на происход за своите собствени граждани. Но след като разгледахме всички национални списъци, които съществуват, изглежда, че в допълнение към тези критерии се взимат и някакви допълнителни политически решения дали дадени страни да бъдат включени в списъка или не. Ако видим настоящия списък, който се предлага от комисията, моето впечатление е, че отново става въпрос за политическо решение. Някои колеги вече казаха, две от тези страни са страни, от които идват много беженци и аз не мисля, че това е причината тези страни да са включени в списъка. Освен това, е важно да не приравняваме страните. Все говорим за Западните Балкани, все едно всички страни там са еднакви. За това трябва да бъдем много внимателни, да видим какво решаване и нека само едно изречение да отправя към господин Юнкер. Той каза, че всички тези страни без съмнение са безопасни страни по происход, защото те са страни кандидати за присъединяване към Европейския съюз. Извинявам се, но те са кандидати. Това не означава, че те отговарят на критериите от Копенхаген. Ако ги изпълните, това е аргумента на господин Юнкер, те могат да станат членове на Европейския съюз още от утре. Така че, моля ви, бъдете малко по-внимателни, защото това са страни кандидатки и те не отговарят на критериите. Поради тази причина трябва да бъдем много внимателни, когато говорим за всички страни. трябва да бъдем много внимателни по отношение на това дали да допуснем определени хора до нашите страни. Това може да бъде направено и без такъв списък, ако имаме достатъчно техника, достатъчно персонал, да се провери дали може да се, гарант... да се даде или да се откаже убежище и това всичкото може да стане без такъв списък със страни. Така че трябва да проверим какъв е случая и да решим. Силви? Да, много бързо, защото виждаме колко много може да се говори. За критериите и за съществуването паралелно на национални европейски е, списъци, много добре ще е да се доуточнят тези въпроси. Благодаря, благодаря на колегите за търпението, благодаря на докладчикът за това, че максимално сгъсти своята презентация. Ще го сложим в дневния ред по-комфортно и следващия път се заседанието на 7 декември. Thank you.